Ο κύριος Πρόεδρος. Председателят. Καλημέρα σας. Αρχίζει η συνεδρίαση. Добро утро на всички. Започваме с заседанието. Първата точка от дневния ред – е изявлението на Комисията за крила на защитници на горите и околната среда в Европейския съюз. Искам да ви напомня, че може да кандидатствате, да помолите за спонтанни изказвания, като използвате електронната си карта за гласуване. Или може да използвате електронната система. Просто натискате съответното копче. Господин Мимица от името на комисията да ни въведе в темата. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, комисията е много силно ангажирана да, за, да закриля съществуващите гори както в Европейския съюз, така и отвъд. За тази цел е съществува на европейско равнище цялостен нормативен, цялостна нормативна мрежа. Е, това са директивите за защита на местообитанията. Те изискват някои гори като хабитати, като местообитания да бъдат консервирани, да бъдат запазени така както са. В момента 23% от Площта на Европейския съюз са част от Натура 2000. Те са защитени площи. В същото време има и защита на видовете. Това го правят директивата за защита на видовете, на птиците, на, на животните. Защитниците на околната среда са наши съюзници в защитата на околната среда. Един друг инструмент е директивата за престъпление срещу околната среда. Комисията в момента оценява как тази директива допринася в борбата за борбата срещу престъпление срещу околната среда. В момента комисията провежда публична консултация до януари 2020 година, като смята да подобри прилагането на това законодателство и да подобри самото законодателство. Освен това, има законодателство против нелегалната търговия и сеч на гори. Престъпление срещу околната среда е заплаха срещу европейската сигурност и сигурността на гражданите. За това този вид престъпления са включени в дефиницията за сериозни престъпления до 2021 година. Политическият цикъл на Европейския съюз иска да укрепи сътрудничеството между правоприлагащите органи и европейските агенции, за да обезкуражи групи, които нарушават екологичното законодателство. Важно е да се напомни, че държавите членки отговарят за прилагането и за предприемането на адекватни мерки, включващи наказания и санкции. Комисията наблюдава контрола и контролира прилагането на тези правила. Комисията финансира поддържането и устойчивото управление на горите в унисон с Европейската стратегия за горите. Фонда на Европейския съюз за селскостопанско развитие е основният източник за финансиране на горите, като това финансиране е 8,8 милиарда евро – за периода 2014-2020 година. И не на последно място, последното съобщение на Комисията за предприемане на повече мерки за защита на горите показва, че Европейския съюз увеличава своите усилия на глобално равнище в защита на биоразнообразието. Това в момента се обсъжда в Европейския парламент и съвета. В този контекст искам отново да подчертая основната роля, която играе законодателството против закон... незаконната сеч и нелегалната търговия с дървесина. Комисията знае, че има сигнали за нелегална сеч в някои държави членки, включително и в първичните гори. В момента ситуацията се оценява. По отношение на Румъния, комисията работи с властите, за да оцени ситуацията. Освен това, тече и процеса за анализиране на сигнали от системата Коперник – система, която следи нелегалната сеч. Благодаря ви. Благодаря, господин комисар. Сега ще продължим с ораторите от политическите групи от името на е НП, господин Буда. Благодаря. 40% от европейските земи се покриват от гори. И над 3 милиона европейци работят в лесовътството. Тоест, е, отрасъл от огромно значение за живота на земята, особено в е, рядко населените райони, защото дава възможност за економическа дейност. В момента целият свят е, се бори с проблемите, засягащи климатич... климата. Устойчивите устойчиво лесовътство е особено важно в такъв контекст, като се има предвид и увеличените е, емисии на въглероден диоксид. Затова и трябва да се борим да възстановяваме горите и да не допускаме те да бъдат изсичани. Отново призоваваме да се подкрепят мерките за създаване на нови гори, особено в области, където няма възможност за друго земеделие. Мария Арена има думата. Благодаря. Благодаря. Всяка година защитниците на горите са жертва на заплаха. През 2018 година 660 души загинаха, когато не ги убиват, те са жертва на заплахи, насилие за това, че се противопоставят на усилията на правителството и предприятията, които узурпират земята им. Насилието се засилва. Континентът не е континента най-засегнат от това насилие, но, не, но и, и тук има такива случаи. Двама души загинаха в Румъния, в Обединеното кралство двама души бяха а, арестувани. А, екологичните активисти са изправени пред сериозна опасност, защото поставят под съмнение економически усилия. Имаме нужда от задължително законодателство, за да се търси отговорност за насилие срещу активисти европейските фирми, които внасят продукти от трети страни, трябва да, са, да проверят дали в цялата верига на доставки е спазена са спазени основните нормативи. Регламентът за дървеният материал е много важен инструмент. Трябва да се осигури достъп до правосъдие за жертвите за насилие с съдебната система трябва да защитава активистите срещу онези, които създават, които вредят на горите. За да не се легитимират насилието, по този начин се насърчава безнаказаността. Трябва да се защитават по-добре активистите и борещите се за горите. Благодаря. От е, името на Обнови Европа, Родригес Рамос. Gracias. Gracias, presidente. Благодаря. Корите са източник на живот. Те покриват 30% от площа на Земята и са отговорни за 80% от биоразнообразието. Благодарение на горите ние дишаме и живеем. Хубаво е, че комисията иска да защити горите в Европа и извън, нейните, извън границите на Европейския съюз. Об... Загрижени сме от това, че състоянието на горите се влошава цифри бяха споменати и според някои доклади защитниците на околната среда 347 защитници на околната среда са били стреляни, арестувани или отвлечени. И това е само за последните две години разрушаването на биоразнообразието не е само престъпление срещу закона, но и престъпление срещу човешките права. Европейския съюз трябва да предприеме съответните мерки да защити горите и околната среда и защитниците им. Има около 40 екологични организации в света, които протестират и искат справедливост. Що се отнася до последните два случая на убийство в Румъния, трябва да кажа, че 43% от румънската дървесина е от неидентифицирани източници. Трябва да има добра сертификация, сигурно етикетиране на дървесния материал. Това ще опази околната среда и горите в Европа. Това е важно за Европейския съюз. Комисията трябва да предприеме съответните мерки. Благодаря от името на зелените, госпожа Туса. Благодаря. Е, има хора, които са е, убити само защото са се обявили в защита на горите и срещу изсичането им. Това се случва и в Румъния. И никой не защитава тези хора. Те са е, обект на атаки. Над 200 души по света биват убити именно по тази причина – само защото защитават земята си и правото си да е, се възползват, да обработват земята. Непрекъснато има нападения срещу или заплахи е, за убийство. Този тормоз е, е се извършва от мафията и криминалните мрежи. Цинизма а, е, убива, безразличието също убива. Ние не трябва да допускаме това, което се случва и в Бразилия, например. Там а, е, активисти а, е, биват е, обвинени а, без основания и изправени а, пред а, военен съд. Същото се случва и в Европа, и в Франция. И мълчанието на Европейския съюз е всъщност работи за тези хора. Престъпленията срещу на природата трябва да бъдат спряни и защитниците им трябва да бъдат защитавани, за да живеем в, е, в земя, където бихме могли да живеем. Благодаря. Господин Беньо. Госпожа. Уважаеми колеги, няма да говоря за Европа. Всъщност защитниците на околната среда са цел в е, цял свят. Според НПО най-малко 500 защитници са били убити, които са се противопоставили на интересите на големите фирми. Други са подложени на заплашване и насилие. Как можем да им помогнем? Единственият начин е да се окаже натиск върху държавите и многонационалните предприятия, които търсят максимална печалба. Само, че ние също трябва да променим своето, своето потребление. интензивното селско стопанство съществува, защото има търсене за него. мебелите, палмовото масло, соеви, соята – Европейския съюз е, Европейския съюз се дава 10% от обезлесяването, което се дължи на потреблението. Нашата роля като политици е да информираме нашите граждани и да ги потикнем да потребяват по по-устойчив начин. Трябва да се сложи край на всички международни договори, за да не се ограбват земните богатства. Благодаря. Следващият е господин Слабаков за една минута. Господин председател, аз не мисля, че трябва да има някакво специално законодателство за екоактивистите. Мисля, че всички държави в Европейския съюз имат законодателства, които защитават всички граждани. Така че аз не разбирам от кого трябва да закриляме така наречените защитници. Тези, които плачат истерично за защита, не защитават природата в България те се наричат отровно зелени. Това са НПО-та, които не само саботират проекти за милиарди на Европейския съюз, не само че занимават с екорекет, но и злоупотребяват с еврофондове. Това беше разкрито в много журналистически разследвания. Заради тях думата екология се превърна в мръсна дума. Озадачен съм, че зелените партии изобщо подкрепят такива странни организации, които само вредят на тяхната кауза благодарение на тези неправителствени организации на последните избори в българя зелените взеха точно нула процента. колегите на зелените трябва да почистят своите редици от тези фалшиви бранители на природата тъй като тези компрометирани нпо та нямат нужда от защита а от съд. благодаря. благодаря. От името на ГОЕ господин Кокалис. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, след малко ще гласуваме. В Европа има а, климатична неотложност. Има криза с климата. Надявам се, че ще предприемем нужните мерки. Не за да защитаваме или унищожаваме планетата. Не можем да направим нито едно, нито другото. Всъщност, критичното състояние, обявяването на критично състояние с климата е необходимо, за да защитим хората, защото основно човешко право е да можеш да дишаш и да се развиваш като човек, така както сме го правили до сега. През последните години над 500 души бяха убити заради това, че си позволяват да защитават околната среда. Това е битка, която ще продължи да се води. Но Трябва да помогнем на екозащитниците, особено местното население. Ние както в Румъния, както в нашите страни, така и другаде, трябва да бъдем до всички онези, които се борят за екологични права. Е, ние също трябва е, да осигурим е, съдебна защита за екологични престъпления. Следващият оратор е господин Синчич от независимите. Не го виждам в залата. За това давам думата на господин на колегата Берн Хубер. Уважаеми господин председател, уважаеми е, господин комисар, Чуваме непрекъснато за защитници на околната среда, които биват заплашвани, които се застъпват за опазването на видовете в Австрия. Един закон, който трябваше да защити защитниците на околната среда, бе отхвърлен. Ние трябва обаче наистина да предотвратим нелегалната сеч. Не може някой просто да влиза в чужда собственост и да я унищожава. Е, публикуват се обаче снимки, публикуват се видеа, които са манипулирани и информират погрешно хората. хората. Това не може да продължава. Нашите стопани, селски стопани всъщност трябва да бъдат защитени, а не тези, които се казват, че защитават околната среда. Благодаря. Нека да започна с добрите новини. В Европа започваме да виждаме, че имаме нужда от повече гори и това е хубаво. Е, горите в Европа са на площ, на площ равностойна на площа на цяла Гърция. Важно е държавите членки да завишат амбициите си в защита на горите. В Дания площа на защитената площ на горите бе увеличена напоследък 6 пъти. Надявам се този пример да бъде последван и от други държави членки. Имаме нужда от адекватни програми, които да защитат климата и биоразнообразието. Смятам, че е много важно да дадем своя принес и в защита на хората, които защитават нашата околна среда. Много е важно, според мен, да осигурим те да си вършат добре работата. Трябва да се прилагат съществуващите правила по-добре. Това обаче означава, че трябва да има санкции за онези, които не спазват правилата. Ние полагаме големи усилия, но трябва да се направят още повече усилия за защита на горите и на техните защитници. Благодаря. Следващият оратор е господин Гереро, но не го виждам. Госпожа Вишневска получава думата за една минута. Bardzo, panie przewodniczący, szanowni... Благодаря. Дами и господа, Горите са от жизнено значение за поддържане на чистия въздух. Няма нужда да ви убеждавам в това. Трябва да създаваме е, максимално добри условия страните членки да се справят с е, проблемите в е, лесовътството. Полша е един пример за отлично политика в това отношение. Ние имаме и много голяма площ заета от е, гори 33% всъщност от нашата територия. Горите са държавна собственост, голяма част от тях, и, и ние даваме един отличен пример за това как те разумно могат да бъдат управлявани. Над 500 милиона нови дървета се засаждат всяка година. И искам да ви обърна внимание на е, мерки, които бяха е, взети преди няколко години за една е, заразена, гор, заразени горски площи. Те всъщност бяха поставени под въпрос заради активистите. Природата е поставена на колене. Нека да ви разкажа за един румънски активист. Той рискува живота си с а, усилията си да предотврати изсичането на дърва, за да бъдат превърнати в ефтини мебели. Той е бил а, нападан а, многократно. Мафията му е чупила главата, ребрата, непрекъснато. Е, и 4 години са били необходими, за да бъдат изправени нападателите му пред съда. Властите защитават незаконната сеч, дават фалшиви данни за нея. Абсолютно не е приемливо това. Какво ще прави комисията, за да защити тези хора? Благодаря. Господин Полчек има думата. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že obrana životního prostředí je благодаря, господин председател. Аз мисля, че опазването на околната среда е естествено бойно поле за хората. Аз искам да осъдя убийството на двама защитници на гората в Румъния. Но искам да кажа, че тези активисти обслужват обществения интерес. Те защитават устойчивото развитие. Това е въпрос на човешки права. Но с тези права не бива да се злоупотребява. Ако има злоупотреба с властта на, на, на пазителите на гората, не бива да им се предоставят допълнителни права. Да не забравяме, че има общности, които опазват природните си богатства. И в горското стопанство има пробив. Ситуацията с горите в Европа се подобрява, но нека не се самоуспокояваме. Нека да продължим с презалесяването. Колегата Спорех за една минута. Благодаря. През последните години видяхме увеличаващи се протести в защита на околната среда. Еколозите в Полша действат в служба на климата. Когато полската партия искаше да регистрира една гора като, ЮНЕСКО, като наследство от, за, за ЮНЕСКО, това се посрещна с големи резерви в Польша. Ние не бива да гледаме безучастно, когато защитниците на околната среда биват арестувани и тормозени за това, което правят. правят. Европейският съюз има нужда от ясна линия. Тези, които защитават околната среда, са герои, а не престъпници. Благодаря, господин Хангри. И allt fler... Е Благодаря. В много страни съществуват дори забрани за активистите на неправителствените организации. А тези хора се борят за околната среда. Те биват обект на атаки и на убийства. Чуваме статистика за подобни активисти и съдбата им в Европа. Те не получават никаква помощ. Очевидно е, че е, околната среда трябва да бъде защитавана. Това е повече от очевидно дори, но трябва да защитим и хората, които се опитват да защитат горите. Господин Морел. Благодаря, господин председател. Очевидно, възстановяването, защитата на европейските гори е сериозен въпрос. Само, че трябва да престанем с лицемерието, защото опитваме да защитаваме горите и изнасяме обезлесяването възоснова а, на търговските а, договори. А, искам да напомня договори договора с, договора с Меркосур и а, с Виетнам, които потикват към обезлесяване, така че има лицемери. Тук има, става дума за социален въпрос. Говорим за защитници на околната среда, които биват криминализирани и преследвани. Аз смятам, че трябва да помогнем на онези, които работят за горите, кои, в които страдат от дъмпинг, от ниско заплащане. Също така смятам, че трябва да повдигнем въпроса и за приватизацията. И накрая аз мисля, че има нужда от повече координация на европейските политики. И има нужда от законодателен пакет, който да е амбициозен, е хармонизиран, който да обхваща всички проблеми, свързани с опазването на горите и търговската политика. Надявам се такъв един пакет да бъде прият през настоящия мандат. Следващият оратор е Гонзалес Касарес. Благодаря. Аз съм израсъл заобиколен от гори. Горите са нашите дробове, те обогатяват нашия живот и хората, които защитават горите, трябва да получат закрила от парламента. Ние изразяваме нашата солидарност с румънските активисти. Съжаляваме, че те биват преследвани и че неправителствените организации биват преследвани. Какво може да направим за тях? Аз мога само да да се изкажа в защита на първичните гори в Европа. Европа трябва да знае, че горите са местообитания за много животни. Съществуващите гори трябва да бъдат защитени и ние трябва да улесним работата на защитниците на горите. Това е важно за, нашата, за нашето бъдеще. Една първична гора трябва да бъде защитена. Благодаря. Е, Гонсалес, мия бле карта από кирио Буда. Господин Консалес, господин Буда иска да ви зададе въпрос. Приемате ли? Господин Буда, имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да попитам колегата дали той е съгласен с това отнес днес лесничеите в Румъния да носят оръжие, за да могат да се защитят. Съгласни ли сте? И това може би трябва да въжи за всички лесничеи в Европейския съюз? Отговор. Мисля, че румънският случай е по-специален. Не може да правим изводи за цяла Европа вследствие на този казус. Как може да защитим лесничеите трябва да ги защитим най-вече с правила и закони. Благодаря. С това приключваме списъка на изказване. Преминаваме към спонтанните изказвания. Имам 6 колеги, които искат да се изкажат. Госпожа Шойдрова е първата. Дякую за отделени слова. Аз съм се přihlásila. Благодаря, господин председател. Поисках да се изкажа, защото искам да е, упомена следното. Първо, Европейския съюз трябва да помага на страните членки да възстановяват горите си. Да, има много голяма част от териториите на Европа, които са гори, но те измират и заради климатични промени, и заради суши, вредители и така нататък. Тоест, ние трябва да подкрепим а, и лесовъдите в усилията им да засаждат нови гори. В Чехия провеждаме активни мерки в това отношение. Хиляди хектари са засадени. Ние определено държим да се извършва тази е, дейност. И сме наясно и с усилията на господин Туск да помогне на Боливия. Трябва да намерим начин да подкрепяме активистите. Господин Ботош, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Мнозина от вас тази сутрин споменаха Румъния и аз оценявам това. Вярно е, че в Румъния горите страдат всяка година, изчезват 2 хектара гори. Това се случва в Европейския съюз. А наш приоритет е да опазваме околната среда и да намаляваме емисиите. И аз мисля, че Европейския съюз трябва да се намесва по-активно там, където се нарушават законите. Благодаря ви, господин комисар, за вниманието и за посещението в Румъния тази година. Ние трябва да бъдем по-ефективни и по-ясни в своите действия. Незаконната сеч може да доведе до повече смъртни случаи и до промени в климата. Трябва да презалесим онези гори, които са били изсечени. И това е в интерес на бъдещото поколение. Благодаря ви още един път, че споменахте Румъния тази сутрин, но да не забравяме зелените платформи. Благодаря, уважаеми колеги. Много пъти сме заклемявали изсичането на гори в Европейския съюз извън Европа, но виждаме, че този феномен е факт и в Европа. И още повече, тук става дума за човешки животи. В Румъния двама човека бяха убити от горската мафия, защитници на горите. Това е много тъжно. Ужасяващото е, че всеки ден в Румъния 9 хектара во, гора, първична гора, изчезват, а ние нищо не правим, ние просто гледаме. Парижкото споразумение е явно само къс хартия. Говорим за него, но нищо не правим. Ако не започнем да, го, да прилагаме този текст, нищо няма да се промени. Ние раздаваме полуки на всички около нас, но не правим нищо сами за себе си. Господин комисар, активни мерки трябва да се предприемат срещу Румъния и то не само да се предотвратяват убийства, а просто да не се стига до там, че да загубим безценната гора. Благодаря. Господин Синцис. Hvala vam lijepo. Pozivam sve europarlamentarne zastupnike, a posebno... Благодаря. Искам да се обърна към всички депутати, особено от двестината, които са в залата. Сега тук чухме за мафията, която се занимава с изсичане на горите в Хрватска. Има много е, обширни е, площи са с е, гори и за едно десетилетие са изсечени незаконно 10 квадратни километър. Тоест, освен законната дейност по изсичане, съществува и незаконна такава. Няма план, повалят се най-добрите е, дървета и е, биват изнасяни. Ние не сме имали затруд... затруднения в това да се снабдяваме с дървен материал – но Хърватска не успява да се справи с проблема с незаконната сеч. Затова всички трябва да се обединим в защита. You have the floor for one minute. Имате думата за една минута. Благодаря. Сега на фински. Радвам се, че водим този важен дебат, но ние трябва да напомняме на гражданите, че в Европейския съюз има много региони, в които биологичното разнообразие е застрашено, но пък има и много страни, в които и горите и околната среда са в добро състояние, като в Финландия, например. В Финландия ние имаме гори, които, чиято площ е равна на територията на Дания. Ние произвеждаме устойчиви продукти, и очевидно бизнеса и устойчивостта вървят, могат да вървят ръка за ръка. Има какво да се направи в Европа, за да защитим горите. Трябва да използваме горите по устойчив начин. Двете неща трябва да вървят заедно. Господин Уолес. Благодаря. Убийството на двама румънски рейнджери показва, че трябва да защитим хората, които защитават горите и самите гори. 160 защитници на горите бяха убити през 2018 година, а много други биват заплашвани и това в Европа и извън Европа трябва да има задължителна правна рамка за защита на защитниците на горите трябва компаниите да са отчетни за това, което вършат, когато се занимават с внос и износ на дървесина и дървен, дървесни продукти. В Бразилия се случва огромно обезлесяване. Меркосур също увеличава изсичането на гори. Тази тенденция не бива да продължава. Не бива да подписваме споразумения, които поощряват изсичането на гори. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания по тази тема. Комисарят има думата отново. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, много важна е днешната дискусия. Ние сме на едно мнение. Трябва да защитаваме, трябва да възстановяваме горите е, на земята, трябва да защитаваме и активистите, които смело се изправят е, е, в усилията си да защитат околната среда. И действително тези активисти са нашите основни съюзници – в е, усилията ни да се спазват и е, правата на хората по отношение на околната среда. Нека да отдадем дължимото на неодавна убитите лесовиди, лесовиди от е, Румъния, съболезнования към техните семейства. Но Следно е да помислим и какви допълнителни регулаторни мерки и законодателство са необходими. От друга страна, има достатъчно законодателство, което трябва да бъде прилагано. Трябва да работим за страните членки, за да се изпълнява европейското законодателство и националното законодателство. В такъв смисъл комисията ще продължи с сътрудничеството си с националните власти, включително и в Румъния – за да направи необходимото за пълно прилагане на европейското законодателство. Благодаря. С това дебатът приключи. Следващата точка в е, дневния ред предвижда разисквания на случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона съгласно член 144 от правилника. Започваме с ситуацията в Алжир. Давам думата на господин Глуксман за една минута. Откакто съм депутат, ние гласуваме резолюции по различни теми за страни, за далечни страни като Индонезия, но не сме казали една дума е, за промените от другата страна на Средиземно море, по-конкретно Алжир. Една дума за алжирците, които от 9 месеца организират шествия в, с искане за свобода. Не една, нито една дума за насилието срещу тях, нито една дума за мъченията, на които са подложени. Пълно мълчание. Това е мълчание, насърчавано от лобисте, което не може да продължава. Резолюцията, която гласуваме, не е намеса, а е край на огромна несправедливост. Крайно е да покажем, че сме на страната на алжирския народ. Както както се казва при нас, едно, две, три, да живее Алжир. Благодаря, казва председателят. Другият автор е колегата Берг. Господин председател, госпожа Върховен представител, през последните два месеца алжирското, алжирското правителство потуши 8 протеста, бяха разрушени и преследвани християнски и други общности. Алжирските закони постановяват християните да могат да следват своята вяра непреследвани. В противовес обаче алжирските власти турмозят малцинствата. 20% преди един век бяха християните в Близкия изток, сега са само 4%. Има изследване и би трябвало ние също да поръчаме допълнителни изследвания за преследването на християните в света. Надявам се, Алжирския парламент да отхвърли закон 0603, така че християните да могат да практикуват вероисповеданието си безпрепятствено. Господин Вандален, благодаря. В последните години в Алжир видяхме грозното лице на режима. Тези, които се противопоставят на религиозната свобода. Има преследвания, има хвърлени в затвора. На 16 октомври активист е атакуван, много хора са ранени в една църква. между 16-та и 18-та година има и преследване на мнозина заради религиозната им вероисповедания. В доклада за човешките права за 2018 ясно се казва, че Алжир продължава с опитите си да ограничи свободата на изявлението. Свободата на събиране е също една основна свобода, включително да се събират хората в църкви. Но това, което се случва в Алжир в момента, е, е пълно нарушаване на тези права. Имам две минути, смятам, господин председател. Затова призовавам върховния представител да се изкаже срещу неприемливите действия в Алжир. Е, трябва да се отворят отново църквите, които са били е, закрити и призовавам специалния пратеник за свобода – да се намеси, защото се нарушават основни права. Благодаря. Господин Гета. Гета, месье президент. Да си представим, да се надяваме, да си представим, че това огромно движение в Алжир – в което влизат млади, които мечтаят за свобода, за достоинство. Да си представим, че това движение успее. Това няма да бъде само от полза за Алжир. Ще се мобилизира енергия за диалог в, цели, в целия а, Магреб. Това по този начин биха се изпълнили нашите страмежи, както в Магреба, така и в Европа. Ето защо ние трябва да приемем тази резолюция срещу абсурдните и нетърпими репресии, които има опасност да разбият надеждите. Надеждата, нека да дадем път на надеждата и стремежите. Благодаря колегата Веймер за една минута. Благодаря. Ние гласувахме тази година за да, направиме направим дебат за закриване на църквите в Алжир в шведския парламент. И много се радвам, че в момента и тук се провежда подобен е, дебат, защото темата е много важна. Свободата на е, религията обаче не фигурира в заглавието на резолюцията, т.е. отново се разводнява текста. И това се прави от е, левицата всеки път, когато повдигнем въпрос, свързано с християнството. Когато ставаше дума за масовите избивания в Турция, не се позволи да кажем геноцид, но точно това се случва. Европейския съюз плаща на тази страна милиарди. Много сериозни са и помощите за Алжир – но всъщност мерките срещу активистите се засилват. Десетки са църквите, които са затворени, въпреки опитите на народа да създава и нови такива. Абсолютни нарушения и на човешките права, и на конституцията на тази страна се случват там. И ние можем да направим нещо, за да има промяна. Сега от името на политическите групи господин Мандал за една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, днес преди седмица всъщност си имах възможност да говоря в Виена пред конференцията за мир, която бе организирана от мюсюлмани. Имаше присъстваха и други верос, вероисповедания. Днес ние говорим надпартийно, е, говорим с представители от Реню, от е НП, от всички политически групи. Казвам го, защото в Европа европейските ценности са универсални. И тези ценности биват изпълнени с живот, свободата на изразяване, свободата на вероисповеданието. Това имам предвид. Когато обаче неща, кои, неща се случват в Алжир, неща като закриване на черкви, закриване на интернет страници, закриване на женски организации, то това не е в унисон с универсалните права. Ораторът бе прекъснат. От името на социалистите госпожа Арена. Благодаря. От повече от 9 месеца алжирските граждани печелят възхищението на света заради мирното настояване за своите права и свобода. Алжирците са поели ангажимент към спазване на основните свободи, като са подписали пакта за основни и е, основни свободи. Следователно, тези свободи са гарантирани от Алжирската конституция и заедно с това десетки са в затвора, просто защото са изразили свое мнение. Претекстът е, че те са заплаха за националната сигурност. С нашата резолюция Европейския парламент призовава алжирските власти да освободят всички политически затворници и затворници на съвестта. Основните свободи, които Алжир се е ангажирал да спазва, трябва да бъдат гарантира особено свободата на изразяване и е, манифестации. Европа е приятел на всички алжирци. Ние, наш дълг е да им напомним приоритетите от 2017 година. Тогава и двете страни потвърдиха ангажимента си да спазват основните свободи и ценности. От името на Обнови Европа Фил Бенион за една минута. Благодаря. Демократичните протести в Алжир като че ли постигнаха целта си, защото президента Бутефлики се отказа да кандидатства за пети мандат. Но лидерите на движенията за протестните движения а, са заплашени от режима, който се оказва, че е военен практически. Алжир следва да се отвори повече към външния свят и призовавам да се спазват религиозните свободи. А когато се провеждат избори, те трябва да бъдат свободни и справедливи. Нека Алжир да отвори границите си за Марокко за да се създаде един съюз в този район район да може да се е, работи за економическо развитие на зоната Магреб. Благодаря групата на зелените не, иска да се, не искаше да се включи тази резолюция в дневния ред, защото има опасност от политизиране на въпроса и има опасност да се, намал... да се засили риториката на режима за външна намеса. Алжир заслужава повече от резолюция. Вярно е, че вътре има послания на подкрепа, но а, това не е достатъчно. Независимо от този, тези резерви, ще гласуваме за резолюцията. Заедно с това подкрепата ни за алжирския народ не спира до тук. А, ние ще останем мобилизирани на страната на алжирския народ в исканията му за свобода и настояваме хората да могат да провеждат мирни демонстрации. В крайна сметка, алжирският народ е този, който ще решава сам своята съдба. Да живее Алжир! Благодаря. няколко души поискаха да зададат въпроси с синя карта, но все още сме на етап изказвания от името на политическите групи. Следователно не могат, не се приемат въпроси с синя карта. Тези въпроси се дават само след като започнат индивидуалните изказвания. Продължаваме нататък. Господин е, председател, това е господин Колар. Това, което се случва в Алжир, не може да остави никого безразличен. По две причини. Първо, по принцип, а втората е свързана с е, случващото се на място. По принцип, защото когато се засягат свободи, ние трябва да се обявим в е, тяхна защита. А реалността е, че се потиска хората там, че се пролива кръв, че има неуредици. Много са връзките на Алжир с Франция. Хората се чувстват зле, те напускат Алжир и е, търсят е, убежище в е, Франция. Франция не е да не иска те да дойдат. Тя просто не може повече да приема. И за това трябва да приемем тази резолюция в името на принципите и в името на мира. Благодаря. Господин Руйсен има думата. Благодаря, уважаеми дами и господа. Сигналите от Алжир будят огромна загриженост у нас. И аз не говоря само за начина по който се отнасят с демонстриращите хора. Повече съм загрижен за накърняването на свободата на вероисповеданията. Полицията затваря черкви и хора, които са в черквите, биват изхвърлени с насилие. Това означава, че ние сме задължени да изпратим много силен сигнал към Алжир и трябва да покажем, че това, което се случва, не е приемливо. Трябва да използваме нашето партньорство с Алжир, за да говорим по тези въпроси, особено по въпросите за вероисповеданието. Госпожо комисар, говорете с алжирските власти за подобряване на ситуацията. А сега госпожа Шойдрова. Уважаеми колеги, вчера беше Международен ден – посветен на християните, преследвани заради своите вярвания. Алжир е поставен на 22-ро място в списъка с страни, където християните са подложени най-сериозни преследвания. Тази година бяха закрити 15 християнски църкви вярващите и пасторите бяха изгонени от службите. Ние настояваме всички църкви да бъдат отворени. Настояваме Министерство на вътрешните работи да одобри молбите на християнските организации. Също така Европейския съюз трябва да окаже натиск върху алжирските власти да спази свободите за вероисповеданията, така както е заложено в Конституцията. Благодаря ви за подкрепата от всички политически партии. Благодаря. Думата има колегата Рис. Господин председател, госпожо върховен представител, режима в Алжир отнема основните свободи. Откакто откакто е, излязоха мирни протестиращи на улиците армията определи президентските избори за декември и тя иззема правомощия. Е, режима също отнема правата на студенти, журналисти, синдикалисти. Те са на улицата от 10 месеца вече, но има е, хвърлени в затвора демонстранти само защото са размахали едно знаме на улицата в нашата резолюция осъждаме именно този произвол на режима. Декларираме, че сме съпричастни с исканията на алжирския народ да бъде свободен и искаме освобождаването всъщност на този народ. Благодаря. Господин Дросто. Благодаря, господин председател разочарован съм, че премахнахме от заглавието на тази резолюция религиозна свобода, все едно, че това е табу. Защо да не можем да говорим за религиозното преследване, особено срещу християните? Напомням, че Алжир е страната, в която е, е много трудно да си християнин. Само през октомври правителството за откри три църкви и арестува богомолците. Жертви на преследването са християни, са покръстени християни. Според нас религиозната свобода е задължителна и неотменна свобода, само че и много често има враждебност срещу християнската религия. Нека да цитирам папата, който казва, че не бива да се отрича свободата на вероисповедание. Ето защо е много важно да не се премахва думата религиозна свобода, да не се крием зад политически коректна терминология. Думата има букса Де Вилалба. Благодаря, уважаеми колеги. Ние всички сме загрижени от това, което чуваме, че се случва в Алжир. Не само журналисти и активисти биват преследвани, но биват преследвани и религиозните младсинства. Европейският съюз трябва да защити религиозните мълцинства, за да могат да се намалят щетите, които проистичат от случващото се в Либия и Алжир. Но никой в този парламент не е избран да решава проблемите в Алжир. Алжир е една от страните, които си сътрудничи най-малко с държавите членки и най-малко е склонна да поема обратно мигрантите, които идват, особено в Испания. Това е основното за една миграционна политика гражданите да могат да бъдат върнати от там, откъдето идват. Господин Ривиер, Алжир беше страна, която спазваше религиозните свободи. Евреи, мусулмани и християни изповядваха своята рели... религия в пълна свобода. Но напоследък властите започват да ограничават свободните, религиозните свободи и на евреите, и на християните. Те практически не съществуват вече. Има нападения а, срещу активистите. Един реално вандализъм се шири, включително срещу църквите и гробищата на евреи и е, християни тези е, хора се люшкат между е, насилието на режима и на джихадистите. Време е ние да поемем своята отговорност и да призовем за повече толерантност. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказване. Седем души са се записали за изказване. Тъй като се движим по график, ще дам думата на всички. Пър пръв е господин Почак. Благодаря, господин председател. Очевидно, аз бих искал да осъдя насилието в Алжир, на което сме свидетели през последните месеци. Огромни протестни шествия, протестират срещу липсата на свободи и те биват подлагани на, да полицейско насилие. Ние сме против потъпването на основните права. Осъждаме изтезанията. Има насилие срещу младсинствата, особено християнските младсинства. Доколкото знам, вие ние подпомагаме Алжир. Е, ние сме платили немалко под формата на помощ за развитие на Алжир и е нормално да очакваме да спазват някои условия. И благодаря на върховния представител, но я призовавам тази помощ да бъде обвързана с изпълняване на задължението страна на властите. Господин Лопес Агилар. Благодаря. Ясно е, че трябва да имаме приоритети, когато говорим за Алжир. Трябва да обсъдим как може дипломацията да бъде в услуга на защитата на човешките права. Не може да забравим, че между 2017 2018 година и 2007 и 8 година Имаше законност в Алжир. Има обаче сега сигнали за масови арести на дисиденти, за произволни арести. Това е опит за осуетяване на изборите. След 30 години президент Бутефлика реши да не се кандидатира отново и председателят на Сената обяви избори, които бяха отложени отново и отново. Има систематични опити за заглушаване на опозицията. Трябва да се застъпим за възцаряване на нормалността в страната отново, така че отново човешките права и демокрацията да бъдат гарантирани в Алжир. Господин Морел. Благодаря. Аз подкрепям духа и е, начина на изразяване в е, резолюцията. Демократите в Алжир е, се борят срещу е, корупция за социална свобода. А и в момента има журналисти и демонстриращи, които са подложени на преследване, хвърляни в затвора и и аз, както и колегите, съжалявам, че едва сега излизаме с резолюция, след като още през февруари се надигна вълната на протест. И ние трябваше да окажем подкрепа. А, изборния процес е също доста съмнителен. Ние трябва да е, кажем ясно, че там има проблеми с управлението. Но в края на краищата е, факт е, че политическата ситуация е неприемлива, а ние не оказваме подкрепа на една на младежите, които имат нужда и от свобода, и от справедливост. Благодаря. Думата има господин Поспишил за една минута. Благодаря, господин председател. И аз като колегите си подкрепям този проект за резолюция. Ясно е, че трябва да бъдем до алжирския народ, които се борят за демокрация и права на човека. Ние трябва да положим максимални усилия и това ще бъде задача на следващият върховен представител. Нека положим максимални усилия за организирането на свободни и честни президентски избори не, е, би, било също так, би било също така важно да посочим е, нарастващата религиозна омраза на елита към религиозните младсенства. Това е проблем. Ние трябва да се борим за правата на всички вероисповедания, не само християнското. За съжаление, в е, Алжир тенденциите са отрицателни и са далеч от европейските ценности. Госпожа Лорд за една минута. Всички трябва да си подадат оставката. Ах, защото хиляди хора от демонстриращите хора искаха Бутифлика да се оттегли. Протестите започват да набират сила. В момента властите арестуват мирните протестиращи хора и им поставят произволни пресъди. Ние се обръщаме към властите да освободят всички неправомерно арестувани. Армията играе също роля в алжирската политика и то преди изборите. Журналисти без граници се опитват да отразят изборите, но изборите властите искат да бъдат отразени в благоприятна светлина. Това е цензора. Всички онези, които искат да отразят ситуацията обективно в Алжир, не могат да го направят. Нека се застъпим за свобода на словото и демокрацията. Господин Кели. Eh, Благодаря. Алжир е, е наш съсед. Трябва да бъдем в добри отношения с тях. Трябва и да се безпокоим от случващото се там. Особено е, това, което се случва с църквите моята група е успокоена. Ние сме християн-демократи, ние трябва да защитаваме християните и църквите им навсякъде по света. Няма обяснение защо трябва да се затварят църкви в тази страна. Това е абсолютно несправедливо. Затова трябва да окажем и натиск – какво им пречат църквите? Те е, само проповядват любов и е, равенство. Освен това, хората са лишени от е, свободи там, включително и медиите. Затова трябва да упражним натиск и за провеждането на свободни избори. Благодаря, κύριε благодаря, господин председател. Аз защитавам правото на всеки да избира религията, която изповядва. Ако е вярно онова, което се казва и няма основание да се съмняваме, има нужда от конкретни мерки. В Кипър в окупираната територия много от църквите са превърнати в складове. Като Европейски съюз имаме нужда от конкретни мерки срещу Алжир. Председателят с това приключват спонтанните изказвания. Затова давам думата на госпожа Могерини. Благодаря, господин председател. Алжир не е само съседна страна но тя е най-вече партньор. Политически, економически партньор, приятелска страна за много европейски граждани Алжира и родина. Не говорим за каква да е страна. Това е страна, която е много близо до нас, страна, която е приятел. Първито чувство основните чувства, които изпитваме към Алжир в Европа е, е приятелство. Нашето уважение към свободата е пълно. Това искам да кажа, това е ясно. Алжирците са тези, които трябва да решат своята съдба. И по тази причина те трябва да имат свободата да изразяват мнението си с гаранциите, предоставяни от международните документи, подписани от Алжир. Алжир е, е приел редица ангажименти в Конституцията, международните споразумения и с споразумението за асоцииране с Европейския съюз. Тук са включени основни свободи, в това число е политическите свобода на изразяване, правото на мирни събрания, свобода на пресата, свобода гарантирана от Съобща декларация по правата на човека, която е крегален камък на споразумението за асоцииране. И а, тов, на тази основа всички в Алжир могат да се ползват от тези права. Това е посланието от този дебат, но това е и посланието, което последователно изпращаме на алжирските ни събеседници през последните месеци. И аз мисля, че това послание ще бъде изпращано и от следващата комисия в Алжир може да се изгради консенсус за бъдещето на страната в съответствие с легитимните очаквания на граждания. И това може да стане само мирно при първо спазване на възприятите принципи. Аз съм убедена, че Европейския съюз ще продължи да работи с всички фактори в Алжир като съседи, приятели и се надявам, че парламентът ще продължи да оказва подкрепа на комисията. Благодаря. Получени са пет проекта за резолюция. Дебата приключи. Гласуването ще бъде по-късно днес. Следващата точка в дневния ред е Куба и по-конкретно случая с господин Ферер. Искам да ви кажа и тук, че има възможност за спонтанно изказване или като привлечете вниманието на председателя или по електронен път указанията са на входа на залата. Думата има Лопес Джил за две минути. Благодаря. Какво се случва в Куба? Мъчения, насилие, Аз бях там, видях, имах пневмония. Моята, моят живот е в е, е на риск, аз умирам. Това всъщност казва Даниел Ферер. Той успява да изпрати писмото си до своята жена. А ние тук Искаме този човек, който страда от 10 години в затвора, да бъде освободен. Но това не е изолиран случай. Има много други хиляди затворници по политически причини, които са документирани от защитниците на човешките права в Куба. Има произволни арести на журналисти, на правозащитници, преследвания, турмоз. Това са престъпления, извършвани от властите в Куба. Човешките права не се уважават. Трябва да използваме споразумението, което имаме с Куба, за да се обявим в защита на човешките права. Това е важно за младите хора в Куба. Отново обръщам се към върховния представител. Диалогът с кубинските власти трябва да продължи. Благодаря. Благодаря, господин Терч. Благодаря, благодаря, господин председател. Сега ще гласуваме резолюция за Куба и случаят на Хосе Даниел Ферер, който е политически затворник, един от многото в тази е, жесток е, диктатура. Това е най-жестоката диктатура в момента. но ние е, се отнасяме към тях с толерантност. Когато се подписваше споразумение за сътрудничество, ние е, коментирахме, че става дума за диктатура – и че те ще продължат с еднопартийното си управление в комунистически режим. Никой не може да очаква промени. И когато работиме с този режим, всъщност даваме възможност той само да пуска пипала и в Венецуела и другаде. Венецуела, една от най-богатите страни в този регион, е дестабилизирана, диктатурата посяга и на нея. И председателката прекъсва. Председателят прекъсва. Благодаря. Следващият оратор господин Санчес. Благодаря, господин председател. Социалистическата група каза ясно в хода на преговорите, че настояваме за незабавното освобождаване на господин Ферер, Условията, при които той е задържан, са неприемливи. Този случай с правата на човека обаче се използва от някои политически елементи. Голяма част от резолюцията се отнася до сегашните отношения между Европейския съюз и Куба. И това е повторение на безплодните призиви, които чуваме през последните години във връзка с американската политика в Куба. Натискът, който можем да окажем по случаи за права на човека са, е, е много по-полезен. Благодаря. Думата има колегата Пиняда за една минута. Благодаря, господин председател. Дясното и екстремно дясното защитават Трамп, защитават потисничеството. Виждаме, че се инструментализира арестуването хора биват преследвани, затваряни, измъчвани. Това се отнася и за Даниел Ферер и за други хора, не само в Куба, в Чили, Боливия и в други страни. Не може да си представите как се държи кубинската полиция с активисти. И това се случва и в момента. Идеята, че Куба създава проблеми извън Куба, е само обвинение. Нека поемем нашата отговорност. Ние имаме отношение с Куба и тези отношения трябва да използваме. Благодаря, госпожа Харанцова. Хосе Даниел Ферер фуе детенидо арбитрариаменте и... Господин Ферер е произволно задържан. Той трябва да бъде освободен незабавно. забавно. И е, ние тук обсъждаме неговия конкретен случай, но това е само един от е, многото случаи за нарушаване на човешки права в Куба. Господин Ферер е всъщност един от 127-те политически затворници, за които знаем за момента в страна, която подписа споразумение за сътрудничество с Европейския съюз и едно изискване на това споразумение да се спазват човешките права и принципите на демокрацията. Ние бяхме поставили е, условие, че положението с човешките права трябва да се подобри, че трябва да се подобрят и условията на живот на всички кубински граждани. Но две години, откакто е подписано споразумението, нищо не се е променило и е време Европейския съюз да подчертае, че Куба не си изпълнява задълженията. Единственото, което можем да правим е да действаме незабавно в рамките на това споразумение. Благодаря от името на политическите групи. Първо господин Ждаховски за ЕНП. Господин председател, госпожо върховен представител, случаят на Хосе Даниел Ферера говори ясно за това, че комунистическа Куба никога няма да успее да скъса с миналото. Тя не може да води диалог с своите критици, не може да се отвори. Тя подлага борците за свобода и демокрация на преследване и изтезания. Аз имах възможност да се срещна с господин Ферер и мога да кажа, че това е човек, който иска да живее в демократична страна. Той обича страната си, готов е да умре за нея. роден е там и иска там да дочака края на дните си. той иска да се спазват онези правила, които въжат за всички. Ето защо Госпожо Върховен представител, използвайте контакти с кубинския режим и настоявайте за незабавното му освобождаване. Госпожа Ерена. Благодаря. Господин Ферер в момента е, е със здравословно положение, което е много обезпокоително отново арестуван от миналия октомври. Е, той е жертва на преследвания от властите от повече от 10 години, защото води мирен политически протест мирен дисидент, както стотици и други, които са хвърлени в затвора. Армандо Соса почина след 43 години затвор. Хосе Даниел Ферер и всички други политически е, задържани трябва да са наясно защо са задържани, а също и да бъдат изправени пред един справедлив съдебен процес. Кубинското е, правителство непрекъснато преследва изразяващите свободно мисълта си, потиска свободата на пресата. Призоваваме правителството да спазва международните норми, формулирани в е, Хартата на човешките права и международните споразумения. Госпожа Върховния представител коментира и споразумението с е, Европейския съюз, което налага и спазване на принципите на човешките права. Колегата Нарт за една минута. Благодаря, господин председател. Искам да изкажа уважението си за госпожа Могерини. През 2017 година тя постигна споразумение с Куба, като предварителното условие беше спазването на демокрацията и човешките права. Ние дадохме нашата подкрепа за споразумението, но вложихме, в това споразумение и възможност за, неговата, за неговото прекратяване. Куба в Куба царува династията Кастро. Става дума за цял политически комплекс, който се управлява от роднините на господин Кастро. Ние трябва да сме последователни в нашата политика. Благодаря. Господин Райл, господин председател, уважаеми колеги, ръководителят на опозицията в Куба Даниел Ферер – е арестуван, вероятно той е измъчван. А какво прави Европейския съюз? Ние нищо не правим. Това е лицемерие в Камбоджа, в Никарагуа, в Иран. Европейският Европейския съюз беше по-активен, а сега просто гледаме. И става дума за човешки права, но може би може да печелим от тези човешки права когато става дума за една социалистическа държава. Турист туристическата индустрия, хотелите печелят в Куба. Кубанците не могат да влязат в хотел, затова пък туристите. Човешките права трябва да въжат навсякъде по света, включително и в социалистическите диктатури. Благодаря, господин Николао Алаванос. О Хосе Даниел Ферер, по епихирите ме... Хосе Даниел Ферер, Когато искате да направите герои с тази резолюция, е представител на една от най-реакционните организации против революцията. Той беше арестуван с трима съучастници и е обвинен в агресия. Това са лъжи на американското правителство. Е, целта е да бъде изкривена е, действителността. Е, има сили в Европа и САЩ, които искат да потискат кубинския народ. Ние сме против селективното осъждане правата на човека са известен инструмент и средство за намеса за вътрешни работи, особено в страни, в които правителството не е по вкуса на силите в Запада. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Има четири колеги, които искат думата. Ще дам думата на всички тях. Започваме с господин Полчак. Една минута. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да осъдя задържането на Хосе Даниел Ферер в Куба. Призовавам той да бъде освободен, да има справедлив съдебен процес, защото много са неясни обвиненията срещу него. Ние трябва да се противопоставим. Също така не можем да си затваряме очите. Съвсем ясно се нарушават човешките права в Куба и това не е единственият случай – над 120 са политическите затворници е, там и трябва съвсем ясно да изпратим е, сигнал и призив към правителството да се справи с този проблем. Чехия винаги подкрепа дисидентите на Куба и се обръщам към върховния представител да използва правомощията си да настоява за освобождаването на всички политически затворници. Благодаря. Куба е пример за това какво може да се случи в една страна. Може една страна да бъде хвърлена в мизерия през 1960 година американските власти писаха, че трябва в Куба че трябва стратегията за Куба да бъде Неподкрепа на правителството като крайната цел е мизерия в страната. В Куба има насилието има дълга история. Куба бива атакувана чрез санкции и се предотвратява нормализирането на отношенията с САЩ. Това е традицията. Благодаря, госпожа Перера. Eh, Благодаря. Тази резолюция е, е, изпълнена с фалшиви факти, скривена информация. Целта е да се оправдае намесата във вътрешните работи и е нарушение на международното право и хартата на ОНЕ. Това е още една стъпка към осуетяване на процеса на диалог между Европейския съюз и Куба. Създава се възможност за суспендиране на споразумението. В резолюцията не се казва нищо за криминалната блокада на Куба. В страната е, от революцията е постигната сериозно социално-економическо и културно развитие. Не се казва нищо за високото качество на медицинското обслужване, независимо от блокадата. Госпожа Дали за една минута. Благодаря. Абсолютно съм против съдържанието и намерението на тази възмутително предложение – тук се подкопава, изолира кубинското правителство и народа им под така диктовката на Съединените щати. Ние все по-враждебно се държим към тази прекрасна страна и изключителни народ. Съдържанието е определено фалшиво господин Ферер очаква осъждане за е, престъпления, свързани с насилие. Всички негови права са спазени. И е, всички, които е, подкрепят намесата на щатите, включително и в Боливия и Венецуела, където Куба изпраща хуманитарна помощ и медицинска, е просто възмутително. Приветствам от отличната работа на кубинското правителство. Много се радвам, че Ирландия има топли отношения с тази страна и независимо от резолюциите тук, те ще продължат. С това приключваме дебата и името им, е, думата има комисар Могерини. Даниел Ферера, the leader of the union. Даниел Ферера, ръководителят на опозицията в Куба бе арестуван на 1 октомври и от тогава е в арест. Той може да бъде посещаван много ограничавано, ограничено и неговото здраве се влушава. Ние получихме сигнали за този казус и за други казус. Ние повдигаме тези въпроси, тези, въпросите за тези казуси с в разговори с кубинските власти. След нашата интервенция, неговата, неговото семейство, семейството на господин Ферер, включително и трите му деца, можеха да го посетят. Ние очакваме Куба да, да уважава основните права и достоинството на всеки човек, включително и правото на честен процес. Ние координираме нашите усилия, ние сме проактивни, ние говорим с Куба по човешките права, ние нямаме табута, ние говорим по тези въпроси на всички нива, всеки път, когато смятаме, че това е нужно и за съжаление това често е нужно. Ние не винаги сме единни с Куба, но говорим с Куба за, точно заради това, защото имаме различия. Аз съм горда с това, че отворихме през моя мандат нова, нова възможност за отношения с Куба. Всички държави членки могат да участват в това сътрудничество. Радвам се, че имаме споразумение за сътрудничество също така и защото човешките права са част от това споразумение. Ние сме критични към кубинските власти. Това ни дава възможност да задълбочим сътрудничеството си и да говорим за нашите различия и да направим нещо за това. Официалният диалог по новото споразумение беше именно по човешките права, защото основните права и гражданското общество са важни за нас и те са важни за нас, защото може да има само може да има успех само ако има и уважаване към човешките права. Само чрез критични, критично отношение към Куба може да опосредстваме модернизирането на страната. Това е една от нашите цели поощряване на политически и економически реформи, поставяне на економиката на Куба на по-солидни основи създаване на атмосфера, в която всеки може да се наслаждава на своите права. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред и преди да преминем към дебата за Хити, искам да кажа, че председателят на НЕП е, е, е получил своята, следната информация за номинации, а именно господин Монтреано, ще замести господин Кристиан Силво Босой в Енви, а господин Босой ще замести госпожа Валеан в Итре. Тези номинации ще въжат за бъдеще. И така преминаваме към следващата тема. Това е Хаити. Искам да ви напомня, че може да подадете заявка за изказване в спонтанните из изказвания чрез електронната система или по същия начин. Vážená Благодаря, госпожо председател. Госпожо пред... С високо ниво на корупция, страна в която се нарушават правата на човека, в която журналистите умират, страна в която личните свободи са ограничени и според мен Европейския съюз трябва да покаже, че може да улесни диалога между правителството и опозицията. Защото това е единственият начин ситуацията в страната да се промени. Европейският съюз беше този, който помогна страната да се възстанови след земетресението. Но ние трябва да помогнем да се възстанови и политическия климат в тази страна а, а той е сред най-лошите в света. Осно, огромното неравенство между бедни и богати не е най-лошото. Най-лошото е нестабилността и непредсказуемостта. Никога не знаеш кога можеш да станеш жертва на престъпление или политически мотивирано насилие. Това трябва да се промени. Благодаря. Следващият е господин Ортасун за една минута. Благодаря. Хаити е една от най-забравените е, страни в обществения дебат. Там има и бедност, и корупция, и природни е, бедствия. Ние трябва да осъдиме репресиите, но много се съмнявам, че протестиращите, е, които се борят срещу е, корупцията ще получат някаква помощ от президента. Той едва ли е този, който може да се справи с това. Като се има предвид колко големи са институционалните трудности пред тази страна, ще е трудно да се осъществява и е, сътрудничество за развитие. Много е важно да има и национален диалог. Бих искал да ви пожелая също така и е, успех и да ви благодаря за всичките е, усилия, които положихте в работата си миналите пет години. Господин Чернецки има думата. Е, я również rozpocznę. Аз също искам да започна с благодарности за госпожа Върховния представител за петте години сътрудничество с парламента и с мен лично в контекста на източното партньорство. Мисля, че нашето сътрудничество беше много ефективно. Хаити е една от най-бедните страни в света, дами и господа. И тя е жертва на циклични природни помощи. Но проблемът е, че тази хуманитарна помощ не може да бъде обект на контрол и не винаги стига до най-нуждаещите се. За това трябва да намерим начин да е, има по-ефективен контрол е, върху средствата, които изпълняваме пращаме там. Аз съм от Полша. Още 19 век е имало полска войници там. Ние имаме желание да помагаме на тази страна. Господин Зориньо има думата. Благодаря, госпожо Върховен представител. Първо искам да ви благодаря за чудесния мандат. Ситуацията в Хаити не е устойчива. А, про уличните правителствено, също непрозрачното правителство, експлоатация на уязвимите, несигурността а, спада на условията на живот. Ангажимента на Европа да предоставя помощ за развитие трябва да се прилага Резолюцията, която обсъждаме, подкрепя това организации, трябва да засилят усилията за хуманитарна помощ, само че никоя международна помощ няма да помогне, ако властите не възстановят бързо реда и спазването на закона и в крайна сметка това съответства на желанието на хората. Благодаря. Следващият е Урбан Креспо. Благодаря, госпожо председател. Хейти е най-бедната страна в Америка и е жертва на, на паричната политика на международните организации – защото тя е пример за попадане на финансовия международен капан. Това се ви, ви, вижда, вижда се какво се случва, когато а, капетизмът върлува. Полицията са, е обвинена в убийства, в преследване и всичко това се случва когато международната общност гледа, ние осъждаме това, осъждаме капана на дълга, осъждаме ситуацията в Хаити, защото Хаити заслужава по-добро бъдеще. Госпожо Могерини, ще ни липсвате във бъдещия мандат. Благодаря, госпожа Жоева. Хаити е една най-ревнейших държав. Благодаря. Хаити е една от най-бедните страни в света и е жертва на економическо неравенство, бедност, насилие, стигматизация, модерни е, форми на робство и е, верига природни бедствия. Една огромна хуманитарна катастрофа. А сега и протести, и липса на електричество, е, невъзможност да бъде изпратена помощ, засилващо се насилие. Това лишава гражданите на тази страна от е, основни услуги. Призоваваме да се прекрати насилието там, да се прекратят страданията на народа, да се спре с убийствата на журналисти. Европейския съюз трябва да действа. Благодаря. Господин Кели от името на НП. Добър ден. Съжалявам, че го казвам, но Хаити е една от най-моралните държави в света. Да видим защо. Широко разпространена корупция, незаконно потреба на полицейска сила, турмоз, сплашване на журналисти, убийства, изнасилвания, дискриминация срещу жените – ЛГБТИ, съдени по особени закони, основи насилие. И това, което е може би най-лошо, децата, които не могат да ходят на училище ние можем да се опитаме да окажем натиск за един въпрос. И това е децата да ходят на училище. Без образование няма напредък. Благодаря колегата Джил от името на Сирийските демократите има думата. Благодаря, госпожо председател. Както чухме, Хейти е една страна, която е на прага на пропаста, економически борби, разстрели, арести. Поне 20 човека бяха скоро убити от полицията, много бяха ранени, насилие, деца, които не могат да ходят на училище, няма достъп до вода, до храна, до лекарства, здравоопазването е ощетено, няма доставка на електроенергия. Хора не могат да бъдат третирани на време, ако имат нужда от здравна помощ. Има нужда от бързо решение. Има бързо ре... нужда от решение на корупцията. Хейти е наш партньор трябва да осигурим устойчиво развитие на Хаити, ако искаме да се преборим с климатичните промени и корупцията. Госпожо Върховен представител, какво правите вие след като има толкова голяма възможност за финансова помощ? Какво правите за политическо решение и за да облегчите ситуацията на хората в Хаите? Накрая искам да благодаря за всичко, което направихте през последния мандат. Благодаря. Продължаваме с колежката Родригес Рамос от Зелените. Госпожо председател, Безкрайна е хуманитарната криза в Хаити. Е, страната едва се възстанови от природните бедствия и сега се сблъсква с поредната политическа криза. Една от най-бедните страни в света. Неравнопоставеност, несигурност, корупция. 38 е, хиляди 000 души, които им се е наложило да напуснат родните си места, а сега вече в тази страна се шири и насилие. Това е много обезпокоително. Протестите, гражданския протест срещу правителството, срещу недоимъка, водят и до жертви. Над 40 души са убити, трима от тях журналисти. които са отразявали протеста. Би следвало да настояваме да се прекратят проблемите там, да има справедливи и честни избори, да има възможност и да се осигурява хуманитарната помощ за тези 40% от населението, за които има нужда. Благодаря. Госпожа Адинов има думата. Благодаря, госпожо председател, колеги. Ако има ад, това е в Ай. Корупция, насилие, това е нормално за населението. Страна, в която правата на човека се потъпват пред погледа ни. Не можем просто да наблюдаваме без да се наместим. Хиляди деца в Хаити се продават а, като роби. В а, Хаити жените, а, изнасилваните жени а, нямат достъп до правосъдие, нямат дори право на аборт. Според данни на върховният представител на ОНЕ за правата на човека, по време на протестите през септември и октомври поне 42 души бяха убити. Списъкът е дълъг, но аз мисля, че това, което казахме днес е достатъчно, за да дадем един въпрос. Защо позволяваме всичко това? Благодаря, госпожо председател. Поздравявам върховния представител Могерини и пожелавам а, успехи в а, бъдещите и начинания. Благодаря. Не виждам господин Касталдо в а, залата. А, ето го. Майк? Yes. You can use every mic you want. Можете да използвате всеки микрофон. Извинявайте. Искате ли да продължа с спонтанните изказвания, докато си поемете въздух? Заповядайте. Сега Преминаваме към записалите се колеги започваме с представител на НП. Е, Господин Поспишил има думата. Извинете, не можах да ви получите правилно името. Благодаря ви, госпожо председател. Доколкото разбирам, не ме давате думата. Съвсем накратко бих искала да подкрепя резолюцията за Хаити. През последният мандат на парламента нееднократно обсъждахме сложното политическо и социално положение в тази толкова бедна държава. Напоследък станахме свидетели на засилване на напрежението. Хората протестират срещу много тежките социални условия, при които живеят. Много хора живеят под прага на бедността. Има проблеми с детското робство. Това са много сериозни проблеми и новията комисия, и новият върховен представител за външна политика трябва да се опитат да поведат някакъв диалог с тази страна, който да може да доведе най-малко до условия, при които демонстриращите да могат да продължат със своите протести без да бъдат а, а, жертви на репресии. А трябва да обсъдим строителството на Хейти, как може да се подобри положението на най-бедните хора в страната. Няма как да си затворим очите пред факта, че Хрити трябва да признае, че трябва да има някакво място за човешките права. Благодаря ви. Ще дам е дом следващата колега, която поиска спонтанно изказване, дам думата на господин Касталдо. Благодаря, госпожо председател. Виждам, че положението е е такова в... Има, имаме чувство, че в страната избухват пожари и непрекъснато трябва да викаме пожарникари, за да гасат пожарите, но трябва по някакъв начин да, да намерим нашата дейност да бъде прозрачна, да можем да проверяваме къде отиват нашите средства и дали се зачитат правата на човека. Пожелавам ви всичко най-добро от тук нататък и благодаря за това, което направихте, господин Касталто. Grazie, президенте, soprattutto per la comprensione. Le proteste... Благодаря. Наистина, това, което се случва в Хаити, е показателно. Хората искат оставката на президента още от месец юли. Протестите са заради цената на горивата – Протестите бяха наистина опустошителни. Има и ембарго в Венецуела, което се отрази също на цената на горивата. Хаити е една от най-бедните страни на планетата. Ние трябва наистина да се опитаме да помогнем на най-уязвимите групи от населението – но президентът не иска да се откаже от своята позиция. Същевременно САЩ и групата за приятелство би трябвало да помислят за своята политика спрямо Хаити. Колегата Полчак. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu obrázkem. Благодаря ви, госпожо председател. Ще започна с а, снимката, която обиколи целият свят. Полицейските сили а не, извинете, бедни, богатите в Хаити, които празнуваха, докато хората бедстват по улиците. Това е най-ясният знак за огромната разлика между богати и бедни в страната. Протестите в момента са преди всичко срещу президентът Жовен Нел Моисе и корумпираното правителство. Всичко започна с премахването на субсидиите и увеличаването с 50% на цената на горивата, което, за, което предизвика масови протести. Трябва да се отбележи и проблема с свободата на словото. Редица журналисти бяха убити в страната и страната е сред най- проблемните по страни за свободата на журналистите Паралелно с това са много тежки условията на живот. Хората нямат достъп до храна и до чиста вода. И мога само да пожелая на госпожа Могерини всичко най-хубаво за кариерата и за в бъдеще. Благодаря ви и преди да дам отново думата на госпожа Могерини, дам думата госпожа Уорд от е, Социалистите и демократите. Uh, Благодаря, госпожо председател продължение на два месеца имаше протести в, в, в Хаити и които се, се превърнаха в на, изблик на насилие и протести срещу президента. Според цифрите на Обединените нации, няколко стотици са били убити и ранени по време на протестите. Е, насилие и е, бунт в една страна, която и без това е нестабилна. Е, Хаитянците имат нужда от помощ, за да могат просто да се изхранат. Над 3 милиона души страдат от е, хроничен глад. Не, не, трябва, да, трябва да се настои, за да може хуманитарната помощ да стигне до е, народа. Е, упражнява се насилие на жените, те биват задържани произволно в затворите и биват изнасилвани. Нека да не забравяме за тези е, уязвими жени, които страдат в една от най-бедните страни в света. Благодаря ви и сега давам думата на върховния представител госпожа Могерини. Най-бедната страна в Америка сега е парализирана социално-политически и економически. Големи групи от населението протестират срещу сегашното управление, корупцията и лошото управление, в което са замесени фигури от висшия ешелон. Младите са в предните редици – след години на економическа криза, страната сега е и в конституционна криза, без правителство, без парламент. Както някой от вас казахте, протестите започнаха заради недостига на горива през лятото. Фирмите, училищата, правителствените институции са затворили врати – Страната е в застой, има нужда от хуманитарна помощ, защото хуманитарната криза се задълбочава, насилието се разраства. Ние много отблизо следим сегашната криза, съгласуваме с институциите и освен това настояваме да се проведе разследване Хората имат право да протестират мирно, насилието трябва винаги да бъде избягвано. Изразявам тази позиция от името на 28-те държави членки и трябва да се започне диалог, да се намери решение на сегашната криза, защото тя има и хуманитарно измерение. Европейският съюз, освен това, съгласува своята работа с други донори – за да се предостави мигновено облегчение. Очевидно е, че това не е само проблем свързан с хуманитарната помощ, обаче има проблем с политическия процес. Трябва да се подкрепи дългосрочното развитие. Госпожо председател, позволете ми накрая да премина на родния си език нещо, което рядко съм правила, исках да изразя своята благодарност за вашето съдействие през последните пет години. По време на предходния мандат, а и няколкото месеца от новия мандат, то продължи Вашите колеги знаят, че аз винаги съм отдавала голямо значение на парламентарната дипломация. Европейският парламент има ключова роля не само за демокрацията, но и за мира и сигурността за политиката на сътрудничество по света. Това е особено важно в този момент. Затова благодаря на председателството на всички политически групи и на комисиите, с които работих в тясно сътрудничество, комисиите по външни работи и по развитие, които винаги са ме подкрепили. Уважаема госпожо Върховен представител Могерини, мисля, че се изказвам от името на целият парламент и от името на целият парламент бих искал да ви благодаря за сътрудничеството ви с парламента и с ресорните парламентарни комисии. Разбира се, благодаря ви и за личния принос, за дейността на Европейския съюз и налагане на многостранният подход. Много ви благодаря за отдадеността, която доказахте. В... това приключва дебатът. Бяха внесени 6 проекто резолюции. Може да ги намерите на интернет страницата на парламента. С това приключва днешният дебат и прекъсваме заседанието до гласуването, което ще започне в 11.30 часа. Благодаря ви.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 Members, Скъпи колеги, моля да вземете местата си, за да започнем с гласуването. Имаме доста дълъг списък за гласуване, така че моля ви да вземете местата си. not it will be okay good oh, yes dear members i would like to welcome you the representatives of Почитаеми членове, искам да ви кажа добре дошли. Вие сте представители на 500 милиона граждани в Европейския съюз. Нека започна с следното съобщение. Съгласно член 53 от регламент 2018-1725 на Европейския парламент и съвета от 23 октомври 2018 година, председателския съвет на заседанието си от 28 ноември 2019 година след разискване в комисия Либе одобри съвместното назначение от парламента и съвета на господин Войчек Рафал е, Виевировски като европей... ръководител на Европейския орган за защита на данните. Председателят ще подпише решението за назначение заедно с председателя на съвета. Сега да продължим с гласуването, но вие имате процедурен въпрос. Заповядайте. Uh, Госпожо председател, почитаеми членове, Европейският съюз не може да замълчи, като се има предвид случващото се в Малта след разследванията на убийството на журналистката Дафне Каруана Галиция. Този парламент също не може да замълчи ние имаме зала на нейното име. Господин Моска трябва да подаде оставка след всички тези шокиращи разкрития. Министър-председателят Москат е оказвал закрила на министри, които са били предмет на работата на Дафне Галиция – Положението в Малта има своите последици за целия европейски проект. Мисля, че този парламент трябва сега повече от всякога да подкрепи Сдружението на журналистите в Малта. Политическите е, връзки на правителството и техните игри трябва да имат очевидни последици. Трябва да се затвърди върховенството на закона и свободната медия. Нека да надигнем глас заедно. Ираче Гарсия Перес, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Групата на социалистите и демократите винаги са били и ще бъдат на страната на правовата държава. Винаги, без да избират на чия страна да застанат според ситуацията. Едно нещо трябва да се разбере. Правовата държава работи тогава, когато се извършват съдебни разследвания и се задържат за подозрените. Това се случи и в Малта. Мината седмица беше задържан един заподозрян, започна съдебно производство. Този парламент трябва да зачита съдебната процедура. Искам да поясня, че нашата група винаги е била на страната на истината и справедливостта. Останалите трябва да разберат, че не можем да си избираме кога на чия страна искаме да застанем. Няма да замълча. На някой може да не му е приятно, че пояснявам всичко това. Истината и справедливостта не могат да се избират по желание. Чуйте нашите думи. Искам да се разбере ясно това, което казвам. Винаги сме били на страната на справедливостта, независимо за коя страна става дума и за кое правителство. Votes, Сега преминаваме към гласуването. Моля да подготвите картите си за гласуване. Друг процедурен въпрос. Съповядайте. Uh, Госпожо председател, искам да поясня. Много е, е важно този парламент да излезе с неотложно послание относно случващото се в Малта. Благодаря на председателя Вебер за неговите думи. В крайна сметка ние имаме учредена награда за свободата на журналистиката. Този парламент трябва винаги да настоява да се чуе истината и да има справедливост за Дафне Галиция. Благодаря ви. Votes, please, please Много ви моля да се съобразявате с процедурата на Европейския парламент. Нека да преминем към гласуването. Друг процедурен въпрос. Of... Това ще е последният процедурен въпрос, защото ни е много дълъг списъка. Много ви моля. Накратко. Ще бъда много кратка, госпожо председател. Говоря като председател на групата за наблюдение по върховенството на закона. Тази седмица решихме, че ще организираме посещение в Малта, но нека кажа ясно, няма да има никаква политическа намеса от ничия страна, няма да се месим в разследването. По-скоро искаме да сме сигурни, че Европейският парламент продължава да упражнява натиск, че ще възтържествува справедливостта. Благодаря. Много ви благодаря. Сега преминаваме към гласуването. Първо предложенията за резолюцията в Алжир. Първо изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме цялата резолюция с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Следващата точка Положението в Куба, случая с Хосе Даниел Ферер. Първи параграф, първоначален текст по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме цялата резолюция по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Хаити. Съвместна резолюция на пет политически групи. Гласуваме цялата резолюция. Сдигане на ръка за, против, въздържали се. Приема се. Доклада на господин Ланге. Следващата точка споразумение е САЩ по именно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Споразумение между ЕС и САЩ. Отново на господин Ланге. Изменение 1 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 по имено моля гласувайте. По имено. край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 4 по имено моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Цялата резолюция с дигане на ръка за. Не извинява се председателката по ще се гласува. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващата точка положението в Боливия съвместна резолюция Изменение едно по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 2 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Сдигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 4. По именно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 5. Сдигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7D за, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Цялата резолюция по имено моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Критично състояние на климата и околната среда. Изменение 10. Процедурен въпрос. Заповядайте. На микрофона, ако обичате. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви напомня правилника, член 132, точка 2. Понеделник вечер проведохме дебат по неотложното положение за климата. Там се използва думата emergency, но в измененията се предлага да се използва термина urgency – ние смятаме, че тези изменения трябва да се заявят като недопустими, след като сме говорили за emergency. Заглавието на дебата може да се различава от наименованието на резолюцията и тъй. 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, моля гласувайте. Изменение 10. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 на две части. Първа с поименно гласуване. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 по имено, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9. Моля, гласувайте. Sorry, in favor. Сдигане на ръка. Извинява се председателката за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Then we go to the original text. Сега първоначален текст на две части. Първа с поимено гласуване. Искате да проверим 9. Добре, изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Okay. We go back to the original text in two parts. Връщаме се на първоначален текст, първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Сдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 на две части, първа част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част отпада. Изменение 15. По именно, моля, гласувайте. 15. Моля, гласувайте. По именно. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст на 4 части. Първа част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. По именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 17 на две части. Първа част по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. По именно, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение едно по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Първоначален текст позоваване на две части. Първа част за против въздържали се, приема се. Втора част за против въздържали се, приема се. Изменение 6 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 за против въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега гласуваме цялата резолюция по имено Моля, гласувайте. поименно край на гласуването. Резолюцията се приема. Благодаря ви. Благодаря ви. Да продължиме с следващата точка. проекто резолюция на Комисията по околна среда, госпожа Вишневска. Не, госпожа Дали има думата. Благодаря, съгласно член 139 има едно изменение, което ние внесахме с други политически групи, но е, тъй като искаме да бъдем отговорни, ние ще се въздържиме. Става дума за климатична emergency, думата emergency. Доразбрахме, че две политически групи искат да отхвърлят резолю... Е, резолюцията заради това измен... изменение, така че ние сме отговорни и за това призоваваме всички да подкрепиме резолюцията за КОП-25, за да излеземе наистина с една силна резолюция. Госпожа Вишневска. Благодаря, госпожо председател бих искала да оттегля подкрепата си и подкрепата на моята група ЕКАРЕ за резолюцията относно конференцията на ОНЕ КОП 25. тъй като бе включен прак от 25%, а мнозинството от членовете на парламента искат да бъде включена ядрената енергия, което ще бъде пагубно. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 51 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. It's reject. Отхвърля се. Оригинален текст. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 52 изменение. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Девети параграф. Оригинален текст. Три части. Първа част. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. It's adapted. Приема се втора част. За, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 14 параграф, оригинален текст, първа част, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част. Дигнете ръка. За, против, въздържали се, приема се. 20 параграф, оригинален текст, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 43-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим 43-то изменение, да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. It's rejected. Отхвърля се. Оригинален текст, две, две части. Първа част за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за против. Въздържали се. Приема се. 44-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 45-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 53-то изменение, първа част, по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се втора част с вдигане на ръце. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Първо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте.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 Второ изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20-то изменение. именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 21 изменение с дигане на ръка. За, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. What is closed? Край на гласуването. Приема се. 26 параграф, две части, първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се втора част с вдигане на ръка за, против, въздържали се. Приема се. 27 параграф, оригинален текст по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 параграф, две части, първа част с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 55-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Оригинален текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Гласуваме оригиналния текст. Край на гласуването. It's adopted. Приема се. Параграф 33, оригинален текст, по именно гласуване. Моля, гласувай. Край на гласуването. Приема се. 56-то изменение с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. 57-мо изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 58 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 59-то с дигане на ръка. За, против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 46-то изменение за създигане на ръка за против. Въздържали се. Отхвърля се. 22 по поименно гласуване. Моля, гласувайте. What is... Край на гласуването. Приема се. 60-то с вдигане на ръка за против. Въздържали се отхвърлят. Чек. Да проверим. 60 чек. 60-то изменение, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Amendment 61. 61 изменение с вдигане на ръка за против. Въздържали се, отхвърля се. 37 изменение с вдигане на ръка за против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Проверяваме 37 изменение. What is closed? Край на гласуването. Отхвърля се. Оригинален текст, две, две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувай. Край на гласуването. Приема се втора част с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Then amendment 6... 62-ро изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение, две части, първа част, по именно гласуване, моля гласувайте. Е Край на гласуването. Приема се. Втора част поименно гласуване. Моля, гласувайте. What is closed? Край на гласуването. Отхвърля се. 10 and 63 falls. 10 и 63 отпадат. Четвърто изменение. По именно гласуване, моля гласувайте. Параграф 52. Параграф 52, четвърто изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 64-то изменение с дигане на ръка, за, против, въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Okay. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Продължава да бъде отхвърлено. 65-то. За създигане на ръка, за против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Okay, then the next one falls. And... Следващото изменение отпада. 23-то. С дигане на ръка за против, въздържали се, отхвърля се. 47-мо. По именно гласуване, моля гласувай. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 ти параграф, оригинален текст с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. 38. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с параграф 58 на оригиналния текст. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да направим проверка. Параграф 58 и първа част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. За. Съдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 48 по има на гласуване. Искате да направим проверка на втората част? Добре. Параграф 58. Втора част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Параграф 50. Параграф 58, втора част. Проверка. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 48 now. Изменение 48 по именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. It's rejected. Amendment 6. Отхвърля се. Изменение 66. За. Съдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Този път аз искам да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Отхвърля се. Гласуваме първоначалният текст в три части. Първа част поема на гласуване моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се втора част. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трета част. За. Въздържали се. Против. Приема се. Параграф 64 от първоначалния текст. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 24. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 25 в две части. Първа част по на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част по на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 67. Поима на гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 и 26 в две части. Първа част. По на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част. По именно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 49-то. Създигане на ръка. За, против, въздържали се, отхвърля се. Първо оригиналният текст с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 и 27 по има на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст с дигане на ръка. За, против, въздържали се, Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14 и 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 15 и 29 за. И така, от още веднъж. Изменение 15 и 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 16 и 300. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Изменение 31 Д. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 6 по на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 9. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 32. По на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласувам в изменение 304, параграф 69. С на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Оригиналният текст от две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се втора част за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Втората по втората част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 18 и 35 две части. Първа част. За. Искате проверка? А, uh, point of order. Mr. Tarabella. Yeah, it's your Процедурен въпрос, господин Тарабела. Не искам да удължавам ненужно сесията, но искам да направя едно предложение. Имаме много групи от посетители и като са тук, по време на дебатите всичко разбират, няма проблем да си къде се намират, но по време на, глас, на гласуването разбират само гостите, които ви, виждат и които виждат а, а, екраните зад вас. Предлагам ви да инсталираме екрани в дъното на залата, за да могат и посетителите от другата страна да виждат всичко. We will consider it. Amendment 18 and 35. Amendment 13. Изменение 18 и 35 в две части. Първа част. Against. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Втора част. Проверка. Проверка по първата част. Vote open. Vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Сега вече беше отхвърлено. Изменение 68. Искате да направим проверка? Добре, проверка по втората част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 68 от две части по име на гласуване. Първата част гласуваме по именно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втората част. Съдигане на ръка. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 69-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 36. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 69-то. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. В такъв случай изменение 50 то отпада и стигаме до изменение 70. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Изменение 70. За. Изменение 70 А, 70 we did. I'm sorry. 70 D. D. D. Извинявайте, вече гласувахме 70. Изменение 70. 7D. Извинете, не е 0, а е D. Не е много качествен печата. Изменение 7D. поема на гласуване, моля гласувайте. And the vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега стигаме до изменение 8D. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 77. Първоначалният текст. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против въздържали се, приема се. Искате да направим проверка? Добре, втора част на параграф 77. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 78 на оригиналния текст. Две части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Поименно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 80 на оригиналния текст, две части. Първа част дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване, моля гласувайте. Приема се. Параграф 82, две части. Първа част с на ръка за, против, въздържали се, приема се. Втора част, по име на гласуване, моля гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 80 на оригиналния текст. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 90 за,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 Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 115, е, оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се. Параграф 116 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част по име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 118, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39. За, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 39 е електронно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка е било едно за. Извинете, точка промила и за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка от преамбюла К. на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Точка от преамбюла L. Изменение 42 от две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да направим проверка? Добре. Изменение 42, първа част. Електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме резолюцията като цяло. По има на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Присъединяване на Европейския съюз към конвенцията от Истанбул. Първо гласуваме проект резолюцията на групата ЕКАРЕ по на гласуване. Моля, гласувайте. Истанбулската конвенция. Проекто резолюцията на ЕКАРЕ. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение първо по има на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение четвърто по на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 7 на оригиналния текст по име на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение трето. По име на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение второ. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Точка промбила ЕО на първоначалния текст. По на гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И сега гласуваме резолюцията като цяло. Поема на гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed and it's adopted. за гласуването. Приема се. Преминаваме към следващата точка действията на Руската федерация, съвместна резолюция на пет политически групи. Гласуваме цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващата точка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 въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против против, въздържали се, отхвърля се едно за, против, въздържали се, отхвърля се 9 за, против, въздържали се, отхвърля се по поименно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега цялата резолюция с вдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. Следващата точка кризата с апелативния орган на СТО. Предложение за резолюция. Изменение 2. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 1, сдигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. И цялата резолюция по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се и текущите преговори относно ново споразумение, параграф 17, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, да проверим. Изменение едно, Край на гласуването. Приема се. Изменение 2, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се втора част за. Да проверим първата част преди това. Изменение 2, първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега втора част. За. Изменение 5 поправя се председателката. Тъй като първата част на 2 бе отпадна и втората отпада. Изменение 5 Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Първоначален текст по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Съображение е стигане на ръка. Изменение 3 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. И цялата резолюция за, против, въздържали се, приема се. Много ви благодаря. Благодаря ви и за подкрепата. След две минути преминаваме към обяснението на вота. Моля ви бързичко да напуснете залата.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 before you start calling the names that you say Let's continue because we have... И така да продължим нашата работа. Разполагаме с много малко време и има много изказващите се. Затова много моля тези, които няма да да вземат участие в следващата част на заседанието, да напуснат. Сюзерен, да. Можете ли да, да, да продължите разговорите си извън залата? Благодаря ви. Ако обичате, продължете разговорите извън залата, както и снимки могат да се правят извън залата. Започваме с обяснение на гласуването от ще започнем с вчерашните обяснения, които не са могли да бъдат направени. Знам, че получихме много искания, но трябва да бъдем бързи и стегнати, защото трябва да напуснем в 2 часа. Затова много ви моля по-бързо да започнем избиране на комисията. Господин Ри... Хук от групата Реню имате думата. Комисията е, е избрана и това означава, че тя продължава да бъде отчетна пред Европейския парламент и това е добре. Най-после избрахме новата комисия и тя може да започне работа. Защото хората отвън очакват да се предприемат мерки. Те се страхуват от проблемите в климата, те се тревожат от развитието на економиката. Комисията трябва да създаде отлични условия за всички през следващите пет години. Условия за развитие, а не на страх. Е, Обединеното кралство трябва да може да се изразява и неговия глас да се чува. Надявам се, че Брексита ще бъде прекратен и това ще помогне и на британските граждани гласът им да бъде чут. Господин... Благодаря ви, госпожо председател. За съжаление, Европейския съюз е потопен в истерията около климата, която е много далеч от разумният начин на мислене. И тази климатична истерия се отразява в програмата на Европейската комисия. Не мога да се съглася с приоритетите на Европейската комисия и нейните цели по отношение на борбата с измененията в климата. Тези цели са нереалистични и опасни за економиката. Те ще повлият на енергийният микс, на економическите структури, на заетостта и ще засегнат живота на хората. Затова не можах да гласувам в подкрепа на новата Европейска комисия. Благодаря ви. Благодаря ви. Вчера по време на гласуването не подкрепих новата комисия заради нейната програма, така както е предвидена. Това е утопична програма, която ще влуши способността на Европейския съюз. Освен това, тя съдържа цели, които се защитават от някои активисти, но те са нереалистични. Тази зелена утопия ще доведе до разрухата на европейската индустрия и ще навреди на гражданите. Предприятията ще трябва да затворят врати а също времено китайските и американските предприятия се развиват без никакви ограничения. Зелените ще трябва да платят за вредите на нашите граждани. Благодаря колегата Палмар. Благодаря. Вчера избрахме новата комисия Разбира се, процеса за избиране на комисия не беше съвършен, но е, ние гласувахме през е, юли за председателя Фандерлайнс. След това разполагахме с няколко седмици, за да а, е, проучиме програмата и най-после вчера а, гласувахме и по този начин препотвърдихме своето решение през е, юли, като имаше възможност хората да премислят и може би да променят решението си господин Ханан от ЕКА. Благодаря ви, госпожо господин председател. Аз гласувах за задържава се, чисто просто защото много скоро тази тема изобщо няма да вълнува Обединеното кралство, но ако все още трябваше да ни вълнува темата, имаше много какво да кажа за заслугите и липсата на заслуги някои от кандидатите. Но имам какво да кажа за процеса на назначение, концентрацията на всякакъв вид власт в ръцете на 27 или 28 служители, които по никакъв начин не са подочетни на общественото мнение. Но това вече е тема, което не ни вълнува, така че мога само да ви пожелая успех и вместо да сме лош член на вашият съюз, по-добре да сме добри съседи. Така че ви пожелавам успех. Благодаря, госпожо председател. Гласувах против избора на комисията Фандерлайн, тъй като смятам, че ще влуши положението във Франция в три области. Тя е за общо европейска политика на иммиграция, а аз очаквам битка, борба срещу миграцията. Второ, евро европейски европейска демокрация е общностно, а ние бяхме на първо място хор, тези, които се борим за суверенитета. А, също така тя комисията ще работи за допълнителна глобализация и за това по време на целия си мандат ще се боря срещу комисията госпожа Фокс. I voted... Аз гласувах против. Гласувах против новата Европейска комисия, защото да се каже, че тя е избрана е погрешно. Тя не се отчита пред нито един гласоподавател. Не се отчита пред европейските държави. Тя уронва техния суверенитет. Също времено хвърля обвинения към другите, че са националисти, хомофоби. Това наистина е обидно. Аз вярвам в европейската солидарност, в международната общност и мисля, че пътят напред е да се зачита демокрацията във всяка отделна страна. Не може да се преструвате, че Европейският парламент е място на демокрацията. Вие трябва да уважавате вота на гражданите, но същевременно виждаме, че никой тук не се очита пред никого. Благодаря колегата Полчак. Благодаря ви, госпожо председател. Гласувах в подкрепа на Европейската комисия и то по няколко добри причини. На първо място, Европейският парламент изпълни своята роля и някои от слабите кандидати бяха отстранени. Онези, които не бяха разрешили конфликтите си на интереси или имаха слабости в квалификацията си. Всичко това засилва надежността на тази Европейска комисия. Програмата на Европейската комисия пък е, е разумна по различни причини. Тя не отрича измененията в климата, иска да поеме своята отговорност чрез адекватни и рационални мерки. Цифровизацията е друга важна тема. Социалната справедливост също. Всички тези теми, засегнати в програмата на комисията, ме накараха да гласувам в нейна подкрепа. Какви, какви са други, каква би била альтернативата? Пълен хаос или забавяне с още една година? Щяхме да сме загубили цяла една година от мандата. Нямаше как да си го позволим. Ačiū pirmininkė. Pritariau komisijos paskirtai госпожо председател, аз гласувах за комисията, защото подкрепям зелената сделка. Зелената сделка е необходима, за да можем да оживееме, оживее планетата, необходим е също и социалната политика, която се предлага. Подкрепям и, и мерките за иновация, за земеделието, които ще позволят да има равноправие при заплащането и по-специално в Балтийските страни. Също така за помощта, която ние ще е, окажеме на съседни страни, на Африка. Надявам се че ще изпълним по този начин ангажиментите към европейските граждани. Съжалявам, но няма възможност за допълнителни изказвания или за а, вземане на думата по време на обясненията на вод. Аз не исках а, да се намесвам, съжалявам. Е, вие по поискахте ли? Направи и доколкото разбрах, бях включена в списъците. А господин Патен от независим. Мистер Патен? Господин Патен има. I, I voted Благодаря. Аз гласувах против новата комисия, защото мисля, че нейното назначение само потвърждава моето мнение за европейските институции. 10% от европейското население е от мъцинствата, но никога не сме имали чернокож комисар. Никога не сме видели някой, който не е белокож, да е на вашен пост или да е дошъл тук да говори при нас. Това не е Европа обединена в многообразието. Това е апартейт. Всъщност европейците са отделени не само чрез автобуса, в който пътуват, те са отделени и във времето. Като чили чернокожите могат да бъдат допуснати само да чистят нашите туалетни. Госпожа Фондерлайн можеше да направи за хората с друг цвят на кожата същото, което направи за жените, да се настоява да има повече такива комисари. но като че ли всичко се одобрява само ако виждаме бели лица. Е, радвам се, че няма да гласувам бъдеще за тези бели рубовладелци. Okay, many thanks. Господин Пантинг, имате думата за една минута. Много ви благодаря. Като британски депутат на Европейския парламент съм горда, че съм, че съм част от суверенна нация, която работи ръка за ръка с европейските ни приятели с борбата с климата. И цяло от Обединеното кралство нашите общини обявяват извънредно положение по отношение на климата, но Европейския парламент днес беше първи парламент, който обяви извънредно положение по отношение на климата за цял един континент. Трябва да предприемем решителни действия преди да е станало прекалено късно, а времето ни изтича неизбежно трябва всички да намалим въглеродния си печатък във всеки един аспект на живота си, от храната, с която се храним, до технологиите, които използваме, от начинът по който използваме ресурсите на океаните, до начинът по който търгуваме с страни извън Европейския съюз. Трябва да работим за да намалим въглеродния си печатък и то не само в Европейския съюз, но по, цяло, по целия свят. Промяната започва сега. Благодаря ви. Сега преминаваме с процедурата за бюджета, бюджетна процедура за 2020 година. Обяснение на вода започваме с господин Захарадио от ЕКР. Děkuji, paní předsedající. Já jsem tady před chvílí chvál... Благодаря, госпожо председател. Пред, преди, преди малко критикувах Европейската комисия за нейната политика в областта на климата. А сега трябва да я похваля за е, бюджета за следващата година. Прехвърлянето на средства, изоставането на прякото, е, спреките, субсидии, е, под, под, подкрепата за новаторството, за научните изследвания. За съжаление, за съжаление обаче все, все още не сме го реализирали на практика. Смятам, че трябва да настояваме е, поетите от председателката ангажименти вчера в речта и да бъдат е, изпълнени. Е, но не смятам, че бюджета е такъв какъвто трябва да бъде. Госпожа Бънха. Благодаря ви. Е, видяхме какъв е бюджета за 2020 година. Все повече разходи е, и то разходи е, за цели, които нямат нищо общо с европейските цели. Това е разходване на средства на дънакоплаците, което не може да бъде защитено. Субсидиите в много области са изключително вредни, например субсидиране на дадени компании. Аз не мога да бъда за. Господин Хана не е вече в залата. Преминаваме към следващата точка. Положението в Боливия. Колегата Поспишил. Аз съм... Много ви благодаря, с удоволствие подкрепих а, тази резолюция. През последният мандат обсъждахме нееднократно положението в Боливия и обсъждахме посоката избрана от президента Мораес и а, изказвахме безпокойствата си. На времето имаше сериозни притеснения с начинът, който беше избран, или по-скоро е избран президента Мораес. Диктаторът изб напусна страната и двете камери на боливирският парламент сега подготвят нови свободни, справедливи президентски избори. Това би трябвало да ни радва. От друга страна, трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме наблюдението на тези избори и да съблюдаваме те да бъдат свободни и справедливи, за да може положението наистина да се промени. Благодаря ви. Продължаваме с извънредното положение по отношение на климата. Господин Калахар има думата от името на Renew Europe. Аз подкрепих тази проекторезолюция, защото през последните седмици имахме един много важен и съдържателен дебат по този. Наистина има затопляне, глобално запълнене и на нашата планета трябва да бъде спасена. От време на време обаче трябва да, изслушам, да слушаме младите, защото стотици, хиляди хора в Ирландия, млади хора протест, протестират. Те искат да направим необходимите усилия. Ние, политиците, крайно време те да приемеме, че сме в изваредно положение и трябва да откликнеме с изваредни мерки, които наистина ще имат пряко, преки последици, за да спасиме планетата, океаните. Това е наистина изключително е, изваредно положение и трябва да действаме спешно и да вземем необходимите мерки. Господин Палмер. Благодаря. Аз не вярвам, че резолюцията, която приехме днес, ще е ползотворна за климата. Много млади хора във всички краища на света протестират за климата. Те не ходят на, на, на училище, не ходят на в университетите и аз се присъединих към тях миналата седмица, но не знае колко една такава резолюция и окоръжителни слова ще им помогне. Трябват това, което трябва, са разумни, решителни действия и това трябва да стори комисията, националните правителства и, националния, и, и, и Европейския парламент. Когато Грета говори преди няколко месеца пред парламента, тя каза, не са достатъчни думите, трябват действия. Благодаря, госпожа Фокс. I voted against the climate and... Гласувах против е, резолюцията, защото много се притеснявам от това, че се насажда страх без научни основания. Билиони ще умрат, цивилизацията ще изчезне много от фразеологията, която идва от Extinction Rebellion. Мисля, че фактът, че гласувахме против измененията днес, не означава, че ние не искаме да дискутираме борбата с климатичните промени, но искаме да го дискутираме по един разумен начин, а не по ирационалния начин, който се предлага. Не може да се е, говори, че човечеството ще изчезне. Трябва да обсъждаме е, това, което се случва. Не е непременно е, само сега се случват, примерно, сушите. Нека да не забравяме и социално-економическите условия – защото декарбонизацията ще вдигне цените на енергетиката, ще намали индустриалното развитие. Председателката прекъсва. Моля, спазвайте си времето. Господин Роланд не е в залата. Заповядайте. Само искам да повторя това, което каза моята колега. И аз отхвърлих резолюцията. Не съм професор по економиката но претендирам да разбирам от економика. Когато говорим за критичното състояние на климата, апокалиптичните видения са научна фантастика. Приемането на тази политика и целта за климатична неутралност в 2050 година е краен пример на економическа неграмотност. Факта, че бяха отхвърлени изменения, които настояват за пър, пълно оценка на въздействието говори за безразличие и за агресивна политика. Това, което мога да кажа, че всичко това, всичко това говори, че последиците от Брексит бледнеят. Професор от Оксфорд казва, трябва да сме наясно с това, че ще има огромни последици за економиката в историята няма нищо подобно, нищо такова, с изключение на войната. В моята страна министъра на финансите изчислява цената на 1,3 трилиона годишно. Безумна политика. Господин Омържи, заповядайте. Госпожо председател, благодаря. 29 ноември 2019 е датата днес. И е, парламент, Европейския парламент обявява извънредно положение за климата. Символичен, исторически момент и аз се гордея с това, че допринесох е, с гласа си за това. Европа е, мина през индустриалната революция и с това допринесе за климатичните катастрофи. и Затова има и отговорност пред народите в света, пред всички видове и пред младеща. Ние трябва да действаме сега. Абсолютно трябва да действаме сега, за да има живот на Земята, за човечеството и за всички е, животински и растителни видове. Не може да чакаме. Е, спешно е да се действа. Госпожа Шойдрова. From the EPP. Yes. Е, дякую за уделени слова. Благодаря за това, че ми давате думата, госпожо председател. Аз исках да говоря за предишната точка, а не за следващата, за КОП 25. Това е следващата точка. Но започваме с нея, имате думата. Нека обясна защо се въздържах. Въздържах се, когато гласувахме, защото Европейският парламент искаше да се застъпим за много амбициозни цели и това е задължението на Европейския съюз да подкрепи държавите членки да намалят въглеродните и парникови газ, газове. А, целите са амбициозни. 50% са включени за предложенията за 2030 година. Но увеличението, което се предлага, е невъзможно. За това се въздържах. Последствията са непредвидими, неясни са. Би трябвало да изключим параграфите, които говорят за забраната на атомната енергия, защото без атомната енергия няма да е възможно да постигнем целта. Господин Чапа. Председател, не подкрепих резолюцията относно изваредното положение по отношение на климата и околната среда, защото макар че климатични изменения има, мерките предложени в нея засягат суверенитета и интересите на държавите членки по начин който нарушава техния интерес. категорично не съм съгласен с опитите за повишаване на договореното ниво на амбиция до две хиляди и тридесета година и е, европейския национално определен принос. нещо повече подобна промяна толкова скоро след приемане на законодателни актове би компрометирала по недопустим начин правната сигурност и ще доведе до пълна липса на предвидимост за индустрията и икономиката като цяло трябва да се вземе също предвид и отражението на напускането на обединеното кралство на европейския съюз което ще доведе до реално повишаване на индустриалните цели на оставащите държави членки. аз съм от българия. това е държава която се явява външна граница на европейския съюз. налагането на такава голяма редукция ще изложи на опасност държавата ни от изместването на производството през граница в трети държави извън европейския съюз и ще измести въглеродните емисии в страни където такива мерки не са налице. благодаря ви за вниманието. Преминаваме към следващата точка. Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Вие за по коя точка искахте да се изкажете? Заповядайте. Благодаря. Подкрепих резолюцията, подкрепям и амбициите на парламента за следващите пет години защото амбициозните цели, които бяха поставени в Париж, аз бях представител там, е от изключително голямо значение за нас. Ние трябва да направим така, че да се преборим с заплахите в Кримата. Трябва обаче да имаме предвид и националната ния принос. Трябва да има и приобщаващ елемент – заменята на изкопаемите гориви до 2020 би трябвало да се проводена и с прекратяване на субсидиите, само че гражданите трябва да получават своите помощи за отопление. Защото това в противен случай ще, това ще се отрази много тежко на семействата, които не могат да си плащат. Както каза председателя на комисията Ван дер Лайн, прехода към възобновяема енергия трябва да бъде справедлив. Благодаря. Истанбулската конвенция, господин Джамбаски. Горично гласувах против Истанбулската конвенция с много ясни мотиви. Този документ е всичко друго, но не е и документ, който да цели защитата на правата и защитата на жените от насилие това е документ който представлява еманацията на една недопустима за мен пропаганда именно джендър пропагандата която нахлува в училища в университети която разрушава общности която разрушава традиционните семейства в източноевропейските държави. неслучайно редица държави членове от източна европа са против нея не защото са против борбата с насилието срещу жените а защото са против тази пропаганда която цели подмяна на нашите традиционни ценности нещо с което ние не можем и няма да се съгласим недопустимо и неприемливо е да се формулира и да се определя социалната роля на пола. полът е биология и няма никаква възможност за избор. той не може да бъде и няма да бъде никога социална хрумка или някакъв вид избор. той е чисто и просто биология. по тази причина този документ е неприемлив. ние в българия не сме го ратифицирали и няма да го направим. благодаря за вниманието. Благодаря, дами и господа. Аз не можах да подкрепя резолюция, която призовава всички не ратифицирали държави членки да ратифицира този документ. България, Унгария, Латвия, Литва, Словакия и Обединеното кралство. Те се споменават и е, документа ги призовава да ратифицира тази конвенция незабавно. Според мен това е опит да се създаде впечатление, че приемането на Истанбулската конвенция е решението на проблема. Истинското решение е противодействие на насилието срещу жени. В Словакия имаме закон за борба закон против насилието срещу жените. Имаме мерки, които са ефективен инструмент против насилието. Нямаме нужда от Истанбулската конвенция за това. Според аз съм убедена, че това е правомощие на държавите членки и обедине... Европейски съюз не трябва да призовава държавите членки да направят нещо, което не искат. Госпожа Дарлинг. Благодаря. Аз гласувах за резолюцията, защото насилието над жените и млади жени е, става все по-често. В, при, в мой избирателен е, район има и жертви над 8000 е, с жертвите на сексуално насилие, например. Огромни са е, цифрите и е, сме самаяни, че Обединеното кралство не ратифицира Истанбулската конвенция. Не можем да бъдем основен играч в света, ако не защитаваме най-уязвимите си граждани. Обществото трябва да бъде сигурно за децата ни, за дъщерите ни, за сестрите ни, за майките ни, за да не се страхуват е, а, когато са навън вечерта, да не мислят какво трябва да носят, да е, пият или да едат. Европа трябва да обяви насилието срещу жени за престъпление. Благодаря, господин Палмър. Благодаря. През 2017 година над хиляда жени бяха убити над 8000, бяха изнасилени над 20 000, бяха предмет на сексуално насилие във всичките 28 държави членки. Тези цифри са срамни, те са шокиращи. Ето защо трябва на всички нива да има много силни закони за насилието против жени. През 2017 година имаше над 200 убийства на жени. Срамно е, че моето правителство не ратифицира Истанбулската конвенция. Срамно е и това, че моето правителство продължава политиката на економии, която застрашава сигурността на жените. Господин Кели, преди да ви дам думата, искам да ви помоля, да ви напомня, че трябва да заявите участие в, в, в обяснението на вода преди да започне то. Благодаря. Извинете ме, че е, съм сбъркал с заявката. Истанбулската конвенция е най-изчерпателният международен документ за борба с насилие срещу жените. Много са тези жени, които са жертва от, на, на насилие и не винаги оповестяват това. Трябва да има необходимите стъпки, за да се даде възможност на жените да реагират. Ние искаме да има и законови, е, законово записани стандарти за предотвратяване на насилието над жените. Призовавам е, държавите да вкарат е, Истанбулската конвенция в законодателството си. Сега следващата точка действията на Русия срещу Литва. Е, Литва. Заповядайте, господин Олекас. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, действията на Русия срещу литовски съди и прокурори и следователи е безпредседентна намеса в съдебната система на друга страна. Върховенството на закона трябва да бъде закрилено не само в Литва, но и в целия Европейски съюз. Трябва да реагираме срещу действията на Русия. Аз бях свидетел на това, което се случи на 13 януари 1991 година, когато Руси, светския, като Русия изпрати танкове. Днес Европейския парламент каза пределно ясно, че никой не може да се меси в работата на зависима съдебна система. Благодаря, госпожа Зданока. Аз гласувах против тази резолюция. Независимата съдебна система не е възможна, като имаме предвид историческия фон в Литва през 91 през 91 година нападението над журналистите, над съдиите бе извършено от руската полиция. Бе казано, че бе казано, че литовци бяха стреляли срещу литовци. Журналиста, който каза това, бе наказан. Бе, разследванията показваха, че, показаха, че е имало снайперисти по покривите, които са стреляли по цивилни граждани през 1991 година. Литов, Литва трябва да, прек, да преодолее политическите ограничения пред разследванията. Това са политически ограничения. От НП, господин, госпожа, господин Поспешен. Děkuji пекне, пани předsedající. Я jsem podpořil... Благодаря. Аз подкрепих текста на резолюцията, аз бях министър на правосъдието в Чехия и ние трябва да отстояваме независимостта на съдебната система във всяка страна членка. Не мисля, че това е въпрос на интерпретация. Въпрос е на върховенство на закона. Всички служители на съдебната система вършат своята работа, излизат с решение и е, стават обект на дискриминация. И то от страна на трета страна Русия. Това е основният проблем. Не мога да знам точно какво се е случило през 91 в Литва, но абсолютно не смятам, че е, един съдия трябва да бъде преследван заради своите е, професионални решения. Ние трябва да застанем зад съдиите от Литва и проблема е наш. Сега да. решението на СДО за Ербас, госпожа Къртенбах. Благодаря, госпожо председател. Аз подкрепих тази резолюция. Това е много древен диспут с Airbus и сега този диспут се прехвърля и към бизнеса, независимо кой е прав и кой не, но имаме решение на СТО и трябва да го приемем. Някои държави членки бяха по, по, по директно засегнати Герман, Германия, Испания и други страни казаха, че ще въведат собствени тарифи. Ние сме разочаровани. Р. Разочаровани сме, защото няма никаква компенсация за, за шотландските производители на уиски, кои, чието продукти са обложени с 25%. Сега ние очакваме златна ера след Брексит на свободната търговия, но Тръмп е заплаха за нашето благоденствие, но консерваторите са слепи. Господин Джамбаски. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, гласувах в подкрепа на тази резолюция, тъй като сега проблем от огромна значимост, а именно митата. Европейския съюз винаги се е старае да отваря пазарите си и да сключва търговски споразумения и с трети страни. Новите мита, налагани от Съединените щати, разхлабват така нареченото евроатлантическо партньорство. хранително вкусовият е отрасъл е един от най важните в страните членки и е зависим разбира се от взетите от вашингтон решения които ще повишат нестабилността на вътрешните пазари и на нашите производители. не е нормално и не е морално поради търговския спор между две конкурентни компании именно Airbus и боинг да бъде засегната цял сектор в тази промишленост. нито потребителите нито малкият и среден бизнес трябва да бъдат заложник на един икономически конфликт във въздухоплавателния сектор. комисията трябва да направи всичко възможно за справяне с тази ситуация и да избегне по голямо намаляване на бюджета в сектора като започне незабавни преговори със съединените американски щати за да бъде намерено решение. благодаря за вниманието. E госпожа шойдрова Благодаря. Нека да поясня защо гласувах за резолюцията. Защото СТО открива недостатъци е, при субсидирането на Airbus. За това се наложи да наложиме санкции 7,5 милиона. Но абсурдно е, е, сметката да се плаща от е, земеделските производители в Европа защото санкциите сега възлизат на 22,5 милиарда. Не искаме да влизаме в такива войни и затова има споразумение между ЕС и Штатите. Няма смисъл да влизаме в търговски войни, но трябва да подкрепим сектора на земеделието, който е силно засегнат от санкциите на щатите. Ние за това трябва да бъдем единни. Следващата точка е кризата с апелативния орган на СТО, госпожа Къртън Дарлин. Благодаря. Аз подкрепих тази резолюция за много хора, които са изправени пред Брексит, ние смятаме, че ще потекат реки от мед от страна на, а, на Америка, но това, което прави Трамп е да, е, е, раз, да разруши СТО и той вероятно ще успее. Е, апелативният орган на СТО ще престане да съществува само след две седмици. Европейският съюз е най-добрията опция за, Бри... за Великобритания в... по отношение на търговията. Най-добре е да се преосмислят преговорите. Нашето желание да продължи търговията между Великобритания и Европейския съюз, както и до сега. Последната точка е споразумението с АКТБ, господин Келехер. Аз гласувах е, за резолюцията за ново споразумение за партньорство между ЕСА и АКТБ. Ние живеем в глобализиран свят и диалогът е много важен. Някаква форма на парламентарна асамблея би дала възможност на хората да обсъждат открито предизвикателствата пред хората в Европа, Африка, Тихоокеанския и Карибския регион, за да бъдат посрещнати тези предизвикателства. Правата на човека, климатичните измерения, върховенството на закона, подкрепа на демокрацията, всичко това са ключови въпроси, които всички ние трябва да решаваме. Европа не трябва да проповядва, тя трябва да се вслуша в гласа на хората и да намерим най-добрия начин да решим проблемите и да сме сигурни, че решенията, които взимаме, да нямат отрицателно въздействие Нека да направим така, че да създаде тази асамблея, да се отстоява върховенството на закона. Прекъсвам заседанието до 3 часа. пани председající. Председателката. Good afternoon, colleagues. So... Добър ден, колеги. Подновяваме заседанието. Протоколът и претите текстове в вчерашното заседание са на разположение. Имате ли коментари? Не, в такъв случай протокола се смята за одобрен. Следващата точка в дневния ред е устен въпрос към Европейската комисия Номерът без, за безплатния е номер за услуги 0800. Давам незабавно думата на автора господин Шваб за две минути. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Темата, която ще обсъждаме днес след обед в рамките на процедурата за устни въпроси към Европейската комисия е как изглежда вътрешният пазар за телефонни услуги. Госпожо председател, заедно с редици колеги от Комисията по вътрешния пазар обсъдихме вече тази тема. И тя е много важна тук в региона на Страсбург. Един а, немски гражданин се обърна към мен, чиято тъща е била в болница в, в Страсбург и не е могъл безплатно да се осведоми за здравето и, защото има безплатен телефонен номер на френската болница с 0800, но той се обажда от Германия и само на няколко километра от болницата не е можел да се свърже с него безплатно. Ето защо, госпожа Габриел, смятам, че трябва много конкретно се знаем с въпроса дали е допустимо именно така да изглежда телефонният вътрешен пазар в Европейския съюз. Премахнахме таксите за роуминг, но гражданите не могат безплатно и без проблеми да се възползват от номерът за услуги 0800. За мен е съвсем естествено гражданите без проблеми, т.е. безплатно да могат да се възползват услугите на 0800. По този начин ще се премахнат последните пречки във вътрешния пазар на, на телекомуникационните е, услуги. Така че си, искаме да чуем от вас какво можем да направим, за да гарантираме, че да се гарантира трансграничният достъп, не само безплатност, но достъп до е, телефонните услуги. Така че бих искал да чуя много ясен отговор страна на Европейската комисия. Това статукво трябва да бъде променено. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Сега давам думата на Европейската комисия. госпожо Габриел, имате думата. Мерси, мадам Ляп. Благодаря, госпожо председател. Първо би искам да благодаря на членовете на Европейският парламент за това, че ни обърнаха внимание за този нерешен важен въпрос. Европейската комисия смята, че Европейския парламент смята, че трябва да има достъп до безплатния номер 1800 и ние ще направим всичко възможно. Да, прав сте, господин Шваб, това е много важно за единия цифров пазар. Обикновенно този номер се използва от предприятията в услуга на гражданите и на потребителите. В случая на 1800 безплатен номер, обикновенно предприятието поема разходите за повикването за да предпазиме под потребителите от високите разходи или малките неправителствени организации би трябвало да има възможност да има повикване трансгранично. Но, вярно е, че не сме получили много оплаквания до сега, но това не значи нищо. Затова бих искал да знам какви са средствата, с които разполагаме, за да можем е, да е, приложим необходимите мерки. Спомняте се, че миналата година приехме Европейския кодекс за електронни съобщения, който включва различни мерки за борба с е, трансграничните търговски изкривявания на пазара той ще влезе в сила през 2020 година. Европейската комисия си сътрудничи с държавите членки за въвеждане на този безплатен номер. Приноса на Европейският парламент е добре дошъл. Цел, целта е да нов, новите мерки, предвидени в кодекса, да станат оперативни от декември 2020 година. Ще следиме развитието на събитията, тъй като нашата цел е да завършим единния цифров пазар. Разпо, разполагаме с различни политики, инвестиции и стратегии, които пред предоставят на европейските малки и средни предприятия възможността да бъдат конкурентно спос... способни и същевременно са в услуга и на гражданите. Знаете, че премахнахме роуминга, намалиха се а, таксите за повиквания а, с към трети страни. Това са мерките за постигане на единен цифров пазар. Европейската комисия ще следи отблизо развитието на нещата, що се отнася до достъпа до номер 0 и 800 и ще вземе необходимите мерки предвид развитието на събитията. Днешният е, дебат е изваредно полезен и ви благодариме за вашия принос към решаването на проблема. Благодаря много от името на НП. Госпожа Тюн, имате две минути. Преводничонца, пани комисар. Благодаря ви, госпожо председател, госпожо комисар. Много благодаря за това амбициозно изявление, към което ще се отнесем сериозно – защото наистина тези услуги са много разпространени в банкирането, при мобилните телефони. Чрез такива номера получаваме информация за пътното движение и всякаква друга информация. Но се оказва, че когато си в чужбина не можеш да ползваш тези телефони номера. Аз сама се уверих, вместо да получа информация ми казват, че номерът не може да бъде избран. И всеки чува същата информация. Не можем да получим и специализирана помощ от юристи или психолози. От другата страна има просто мълчание. В Полша Службата за здравеопазване получава около 4000 обаждания всеки месец на един такъв телефонен номер за услуги. Не виждам защо тези номера да не са достъпни и за хора от други държави, ако те имат нужда от обслужване в полска болница. Това не е телефон, който започва с код плюс 48. Освен това, би трябвало да се мисли и за обслужване на чужди езици. Госпожо комисар, вие знаете, че техническите, административните решения би трябвало да опростяват живота на европейските граждани. Би трябвало да премахват пречките. Колегата Шваб беше прав. Ние премахнахме роуминга и именно за това съм твърдо решена да разпространим, да разширим използването на тези телефони и номера за услуги – Разчитам на съдействието на Европейската комисия и съм сигурна, че ще постигнем успех. Благодаря ви. От името на социалистите и демократите, колегата Компула Натри. Благодаря ви, госпожо председател. Радвам се, че сме тук отново, да обсъждаме темата за телекомуникациите и нуждите на потребителите. За мен вътрешният един пазар на телекомуникациите е от съществено значение. През последните години успяхме да предприемем важни мерки. Последните месеци успяхме значително да предвидим намаляване на таксите за обаждания към трети страни. Всички знаем колко голям успех беше премахването на таксите за роуминга. Но все пак информацията, която получават потребителите е от първостепенно значение. Прочетох и петицията за германският граждан, който е бил на, във вакансия в Франция и се обадил на този номер, който с 0800, Мислики си, че ще бъде безплатен. Така че първо трябва да знаят дали обаждането ще бъде безплатно или не. Но има две страни на, тази, на металот. Една страна са стопанските субекти, които искат да предоставят своите услуги и сели Европейски съюз и съответно те имат интерес да платят цената вместо потребителята. Но има и още една възможност тези номера, започвайки с 0800, да се използват за обществени услуги, като в болници, например. И тук смятам, че има много голям потенциал да се предоставят такива услуги на гражданите, защото ако се договори една цена за цяла Европа, а не само за държавата, където се намира в а, а, примерно, се намира болницата, е съвсем естествено, защото на болница в а, Финландия, например, не може да предостави отговор на гръцки или на френски език. Така че не е толкова лесно да се намери едно единно решение за всякъде. Но в, в Ирландия в момента има на предложение номерата за услуги да не може да се определя на цена от а, услугите. То ще да се включва в, в, в плановете с неограничени безплатни обеждания, а не да има допълнително плащане, защото и много обществени услуги използват този вид телефонни номера, така че се питам дали Европейската комисия гледа положително на този модел т.е. този национални телефонни номера за услуги може би ще се окажат някакъв вариант. Винаги съм за неограничените пакети, независимо ли става по за обаждания или за данни. Те винаги дават възможност на гражданите имат достъп до цифровите услуги и това трябва да е основната ни цел да гарантираме възможно най-низки цени за потребителите на телефонни услуги. Но интересно ми е да чуя как ще се развие тази трансгранична ситуация. Но кажем ли трансграничен, това значи автоматично нещо да се прилага от Италия до Лапландия и трябва да се вземе предвид размера във всеки един момент. От името на ЕКР думата има господин Билан за две минути. Пани Пшеничонца, невъмпливи. Благодаря, госпожо председател. За няколко години постигнахме много. И напреднахме много по пътя към единен пазар на електронните съобщения. Имаме номер 112 вече, който функционира. Приехме Европейския кодекс за електронни съобщения, който, който ще влезе в сила до година. Също така премахнахме роуминга за повиквания в Европа. Много от предприятията все все още от операторите по-скоро е, се опитват да намерят слабите страни на законодателството, за да факторират допълнителни средства на потребителите. Е, мисля, че номер 0800 е последната стъпка към един единен цифров пазар и същевременно това ще бъде и много голяма крачка напред. Е, но както правилно каза финската ни колега, трябва да вземеме предвид и е, разходите, които ще трябва да се покриват от е, предприятията и от фирмите. Те не могат е, да поемат много високи разходи. В крайна сметка тук, тук става дума за един за една обществена обслуга, услуга, както правилно каза господин Шваб, примерно човек трябва да може да се свърже с болница в друга страна. А както и правилно каза госпожа Тун, е, от е, чужбина не можем с 0800 да се свържем, да речем, с полска болница. Така че, госпожо комисар, много ще се радвам да има крачки напред и да се постигне повече по този смисъл. Господин Джоводаро, следващият е господин Джамбаски. Минута. Позволете ми първо да ви поздравя с вашето преизбиране и да ви пожелая спорен още един петгодишен мандат, толкова успешен, колкото беше и предишния. А, тук започвам с а, постиженията ви а, при отпадането на роуминга и при борбата за това да няма роуминг към Западните Балкани. Това е прелюдия към тази тема. Това беше успешно. Но слушайки колегите, които настояват да се въведе този номер и той да стане безплатен, се запитвам колко ще струва това и кой ще плати тази сметка винаги когато се правят такива предложения трябва да има някакъв разум защото не живеем в социализъм уважаеми колеги нито в комунизъм а живеем в съюз който е основан на идеята на един свободен пазар. няма съмнение трябва да има възможност хората да търсят информация за своите близки но това трябва да бъде преведено през някакъв разумен алгоритъм. затова уважаема госпожо комисар имате моята подкрепа и се надявам да предложите разумно и осъществимо решение на този проблем. няма да бъде нито бързо нито евтино това е ясно на всички но трябва да бъде разумно осъществено. Благодаря за вниманието. Благодаря. Сега господин Кели. Благодаря. Първо благодаря на господин Шваб за това, че постави на нашето внимание тази тема. Благодаря и на комисията. Аз вече 10 години съм член на Европейския парламент и на всяко пленарно заседание винаги някой се намира да каже трябва да завършим изграждането на единия пазар. Видяхме какво може да се направи при роуминга. И е, второто, което ще кажа е няма смисъл нещо да се завършва, ако хората не знаят за него. Би било добре, ако вие дойдете в този парламент и ни кажете следващия път или в рамките на бъдещите пет години, ето ние завършихме изграждането на единия пазар. Вижте къде са слабостите, вижте къде са пропуските, заемете се с тях един по един. Така че, Мария, очакваме това от вас. Благодаря. Сега отново ще дам думата на госпожа комисаря. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на Европейския парламент за това, че повдигна този важен въпрос за достъпа до номер 0800. Благодаря ви и за подкрепата за мерките, които междувременно бяха предприяти. Сега е, ще отговоря подробно на вашите въпроси. Въпроса на госпожа Микола Нетри беше абсолютно ясен и господин Кели ми зададе въпрос. Защо не е трудно да установим и какви са разходите? За момента е ако има, примерно, повикване от чужбина, малко трудно е да, да се установят какви са разходите, тъй като, тъй, тъй като не, не, не може да се контролират какви ще бъдат таксите през граница. Същевременно съгласно националното и европейското законодателство не е забранено да се е, откаже приемането на повикване идва, идва, идващо от чужбина. Сега, Както казахме, през декември 2020 година ще влезе в сила Европейският електронен кодекс. В кодекса има разпоредби, които имат за цел да се избегнат изкривяванията на пазара, като например такава, така, такава морка е да, да се въведат единни такси или единни ставки чрез делегиран акт, като това влезе в сила а, е, до година. По този начин ще спаднат а, е, раз, разходите, вклю, включително и разходите за трансграничните повиквания. И разходите за банките, туристическите агенции и други ще спаднат постепенно. Е, комисията ще следи отблизо и ще вземе необходимите мерки в хода на работата. Още веднъж искам да благодаря на Европейският парламент за това, че повдигна въпроса. Ние ще продължиме да следим отблизо развитието на пазара и развитието на приложението на мерките в тази този смисъл ще видим какви ще бъдат последиците, какви ще бъдат резултатите. Ще следиме отблизо тенденциите, защото в крайна сметка технологиите се развиват твърде бързо и ние не трябва да закъсняваме или да бъдем да не бъдем в крак с развитието. Благодаря, госпожо комисар. Приключихме дискусията и протоколът ще, ще бъде прият на следващото но ми заседание. За сега приключваме с нашето заседание и ще продължиме нашата работа на следващата сесия.